започнем заседанието. В противен случай ще натрупаме закъснение, което няма да се умеем да преодолеем. Като начало, добре дошли на всички. Искам също да ви уведомя, че този път дневният ред не е променен. Има само една малка промяна, а именно от Румъния Господин Радван Мургано, държавен секретар от Румъния, ще дойде тук вместо министъра на регионалното развитие. В противен, извън това няма никаква промяна предложена от мен. Искам също да ви кажа, че както обичайно цялото заседание ще бъде излъчвано в интернет. Виждам, че няма желащи да коментират дневния ред. В такъв случай преминаваме към точка 2. Одобряване на протокола от заседанието на 21 и 22 март. Пак, както е, е обичайно, протоколът е раздаден. Ако не постъпят възражения, ще бъде смятан за одобрен в края на днешното заседание. Да, заповядайте. Госпожа Манеско. Uh, Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос. Искам да запитам. Искам да запитам дали смятате, че е правилно да приемем обмен на становища само с държавния секретар Моргано вместо с министъра, която бе поканена на това заседание. Мисля, че господин Ван Нисълрой все още не е тук, но се питам а, дали не сме конкретизирали в поканата, че искаме да разговаряме конкретно а, с министъра. Искам да чуя становището на колегите и искам да попитам дали е редно да се съгласяваме с такова разместване. Благодаря. Съгласен съм с току-що казаното. И искам да кажа на колегите следното. Нашата комисия реши да гласува за отлагане на посещението в Румъния до провеждане на обмена на мнения с министъра по извънредно сериозните проблеми, които бяха установени. Много сериозни са проблемите с регионалните въпроси в Румъния, за това ни беше необходим този обмен. Проведохме някои разисквания по темата и искахме гласуването си да го обвържим с изслушването на министъра. Мисля, че парламентът и нашата комисия непрестанно проявяват своята готовност, своята добра воля да разговарят с министъра, за да бъде постигнат напредък. В петък миналата седмица е, някои представители на държавата участваха в, конфор... в конференция в, Бу... в Букурещ. Е, обърнах ви внимание на това, госпожа Лютнер. Într-o manieră care astăzi, iată, devine... И за съжаление на конференцията е, министърът на регионалното развитие не присъства. Тя изобщо не участва в конференцията. Това е обезпокоителна тенденция. Затова напълно е, съм съгласен с госпожа Марамареско. Е, можем е, да проведем дискусия по оперативните програми, но стои въпросът като цяло. Как се управляват парите в моята страна? За съжаление, това управление, доброто управление не е приоритет от януари на седне. Разчитахме, че ресорният министр ще говори с комисията днес. Очаквахме това да стане днес. Познавам държавния секретар и имам голямо уважение към него. Не искам така да се откажем от неговото посещение, но правителството, самото правителство трябва да се яви тук пред комисията и да прояви добра воля. Да покаже уважението си към нашия парламент. Нали, да се заобикаля националния парламент, да се блокират процесите е едно. Обаче не можем да приемем регионалната комисия на нашия парламент да бъде третирана по същия начин. Благодаря, госпожо председател. Извинявайте, че закъснях. Смятам, че е много трудно да се приеме такава ситуация министра да не присъства тук, особено имайки предвид, че, че се знае, че тя днес е в Брюксел. Така че аз просто не разбирам и не приемам такова положение. В момента се подготвяме за следващия програмен период. Трябва да извършим проверки за Румъния и други държави членки за това как се интегрират в Европейския съюз има известни притеснения, причини за притеснения, когато говорим за освояването на фондовете в Румъния и за това смятам, че е уместно министърът да присъства днес тук. Ако това е нещо, което не може да бъде коригирано днес, бих искала при това положение да изпратя много ясен сигнал към Букурещ, че министъра трябва да се яви пред комисията и да ни обясни защо предпочита да се среща с комисията, а не с парламента. Благодаря, господин Люханен. Е НП и господин Нисторай тогава първо. Аз вчера получих информацията в 5 часа Много е важно каква е гледната точка на делегацията. Ние сме изготвили своя доклад и мисля, че трябва да направим стъпки към разглеждането на доклада и да го финализираме. в една чудесна комбинация и по отношение на съдържанието имахме възможност министрът госпожа Одрия да бъде тук, и моята бележка, като минимум, би била, че можем да направим, да извършим известен напредък, като разгледаме доклада. И на второ място, ако има възможност, но това означава да помолим и да получим, защото не може винаги да нареждаме всеки път, когато някой министр искаме да дойде при нас. Така че това е случай, който нашият председател на комисията може да предаде нашето желание. Но нека поне да си разгледаме доклада в присъствието на представителя на Румъния. Господин Люхан. Много благодаря, госпожо председател. Бих искал да подкрепя колегата Ван Нистелрой. Смятам, че не би трябвало да се питаме кой трябва да представлява правителството и кой не. Дебата ни днес трябва да бъде конструктивен конструктивен от наша собствена гледна точка, като парламентарна комисия и като парламент изобщо. Разбира се, че трябва да анализираме конкретното положение на нещата в Румъния с, с освояването на фондовете, имам предвид. Нещо, което не е чак толкова лошо, според мен, в глобален план. Позволете да направя някои бележки към случващото се в румънската преса. Колеги от АЛДЕ дезинформират целенасочено румънското население. Защо? За да атакуват дясното правителство, което в момента управлява. То е коалиционно. Ето за това смятам, че нашата дейност тук в Европейския парламент не бива да се съсредоточава върху политическите, клонящи към популистки действия на държава членка. Нашия дебат е малко по-друг. Нашият дебат е съществен и затова приветствам всъщност предложението на господин Бустинаро, но пък нека да не заклеймяваме министърката като единствена представителка. Тя прати държавен секретар на свое място. Благодаря. Uh, да, смятам, че специфичността на българския парламент е всъщност да се опита да намери компромис. Днешният пример е много важен и за бъдещата дейност. Въпрос е, нашата комисия може ли да изисква от държавите членки да изпращат само министър или можем просто да поискаме да изпратят някои от правителството. Това е много важен случай, който трябва да третираме като пример за бъдеще. До този момент традицията бе, че изискахме някой от Министерството да дойде и министър преценяваше дали да дойде сам или да изпрати някой. Госпожа Крел сподели разочарованието, още повече, че министърът е тук и няма време да дойде при нас, защото се среща с някой друг. Мисля, че това трябва да се изясни. И смятам, че нашия председател може да посочи, че ние много съжаляваме, ако случаят е такъв. Но за бъдещата дейности предлагам да оставим решението за това, кой ще представя правителството на самото правителство. Благодаря. Други коментари? Колеги, може би първо някои пояснения. Разбира се, ние можем да поканим всеки, който националните власти смятат за подходящ за нашия дебат. Но ние също каним министри. И това е заседание, на което ние лично поканихме министър. Просто взехме такова решение като комисия. И аз получих писмо от госпожа Одрея, че поради непредвидими осложнения. Тя е помолила своя заместник, господин Моргано, да я замести. Така че все пак това е министерско ниво и освен това е специално заседание за изяснение. На второ място, ние свързахме одобрението на вашия доклад от посещението с разговора с министъра днес. И има предложение да не отлагаме тази дискусия, да обменим мнения по въпроса с е, участието на държавния секретар. Другия вариант е просто да не правим нищо и да отложим цялото, цялата а, е, среща и обсъждане. Аз предлагам да проведем срещата днес, да обменим мнения по вашия доклад е, с заместник министър Моргано и държа да кажа, че отново ще се свържа с госпожа Одрея министра, за да видим дали можем да намерим дата в бъдеще, на която тя да дойде, за да проведем обмен на становища с нея. Ако продължаваме да не се съгласяваме, можем да гласуваме. Господин Бостинаро. Госпожо председател, Аз съм склонен да кажа, че сигурно това ще бъде добре, но поне едно нещо трябва да се изясни. Можете ли да ни кажете, вие или някой друг, дали министър Одрея е днес в Брюксел или не? Защото ако тя днес е в Брюксел и при положение, че е поканена, тя няма да присъства на заседанието на Комисията по регионално развитие. Това е крайно неприемливо. Аз съм за окончателно обсъждане на доклада от Румъния, защото заключенията са кристално ясни. Можем ли обаче като комисия да приемем, че може да се поставя под въпрос е, нашата надежност по такъв начин? Единственото, което мога да кажа е, че не зная дали госпожа министърът е днес тук. Ако някой желая да вземе думата и да даде пояснения, заповядайте. So we, we don't know. So there... Не знаем. Има предложение. Може би да запитаме а, офиса на комисаря Хан и да установим дали днес няма среща. Председателят. Виктор, ще го изясним по-късно. Проблемът е, че сега е времето за дискусия. То сега е предвидено в дневния ред, за това трябва да решим дали да а, извършим този обмен на становища с държавния секретар, с кратко представене на вашия доклад. За това можем ли да постигнем съгласие? А след това ще изясняваме кой къде е. Нали, във всеки случай отсъствието се свързва с непредвидени обстоятелства. Значи, решихме, няма нужда от гласуване. Има още една точка в дневния ред преди да обменим становища. Ласло Сориан е тук. Сега преминаваме към точка четвърта от дневния ред. Ласло Шуриан е, е докладчик по становището относно мандата за тристранната среща. Господин Лохан, изяснявам. Вчера, един час преди да се кача на самолета, говоря с, министъра. Тя не е в Брюксел. Уверявам госпожа Крел – че това е така. Тя откъде има тази информация? Вярвайте ми, министърът не е в Брюксел. Значи вчера, един час преди да се кача на самолета, говорих с нея. благодаря много за информацията. Разбираме, че госпожа министърът не е в Брюксел. преминаваме към доклад на Ласло, т.е. към изказването на Ласло Шуриан. Моля да бъдете бъдете е, така прецизени да се изкажете кратко, давам ви думата. Много пространни дискусии водихме миналия път, така че няма нужда сега да се говори дълго. Благодаря, госпожо председател. Аз съм в Брюксел в момента, така че можем да продължим това разискване. Имам предвид разискването на този въпрос. Съвсем накратко разполагаме с текст, в който са обобщени различните предложения и са сведени до пет точки. Това предлагам да бъде изпратено на комисията по бюджета. Разбира се, ще постъпят и изменения в бъдеще. Защо има значение нашата работа на този етап от подготовката на бюджета? Политиката за сближаване е, е изключително значима. Искаме тя да бъде свързана с твърди финансови ангажименти. Но на този етап от подготовката не е възможно да разполагаме с конкретни цифри. В тези пет точки, за които говорих, са отразени и нашите така тежнения, свързани с политиката на сближаване. И това трябва да бъде взето предвид от хората, които отговарят за осъществяването на нея политика. Естествено, всички знаем, че политиката по сближаване се осъществява в 7 годишни цикли. И през 2012 и през 2013 плащанията ще бъдат в много голям размер, така че наближаваме върха, ако мога така да се изрази. основното е тук да обърнем поглед към стратегията от 2020 година. Целите на стратегията към 2020 година не са толкова далечни от целите на политиката за сближаване. Искам обаче да подчертая следното тези две групи цели не са и идентични. От гледна точка на Лисабонския договор е все едно в кой регион ще бъдат създадени нови работни места. За нас обаче е от основно значение да помогнем на по-изостаналите райони да наваксат изоставането и да се доближат до по-напредналите. Не можем да допускаме ситуация, при която политиката за сближаване ще бъде изцяло подчинена на Лисабонската стратегия. Е, разбира се, трябва да бъдат осигурени и е, необходимите връзки и е, взаимодействие, ако мога така да се изразя, между двете категории стратегии. Трябва също така уверим европейския данакоплатец, че е, неговите средства се разходват е, целесъобразно и е, в срок, съобразно изготвените приоритети. И следва да настоим е, пред е, е съвета и пред министрите, че трябва да положат е, максимално усилие за да улеснят осъществяването на тази политика – така че по-изостаналите райони и е, държави е, да постигнат по-голям напредък. За моята страна мога да кажа, че през миналите няколко месеца плащанията се отруиха. Говоря за Унгария. Това доказва, че ако държавите членки са усърдни в преследването на целите, те ще имат и постижения. Бихме искали да постигнем по-голяма прозрачност, да упростим изпълнението на политиката. В това отношение комисията има своята роля. Не искам да ви отнема много повече време, но нека накратко все пак се спра на а, сроковете. 14 април е срокът за внасенето на измененията. Ако съм прав за този срок, на заседанието ни на 25 и 26 май можем да приемем доклада. В тази връзка нека добавя, че следващата седмица на 20 април комисията ще оповести съобщение, съобщение, в което ще изложи идеите си е, за 2012 година. Като координатор а, в Комисията по бюджета ще участвам а, в тази среща, в това заседание, на което Комисията ще оповести съобщението си. И не мога да ви кажа още от сега дали измененията, които ще постъпят по текста, ще бъдат в съответствие с едно евентуално подкрепяне на съобщението на комисията или ще направим предложение за корекции, за промяна. Устните изменения винаги могат да бъдат внесени. Мисля, че и сега ще бъде възможно да се направят такива устни изменения. Ще разчитам на помощта на координаторите. А, измененията, които евентуално ще постъпят, ще се опитам да включа в текста, за да се радва той по-късно на обща подкрепа. Председателят благодаря Ласло. Давам думата на контрадокладчиците. Може ли да се изкажете максимално сбито? Вече много закъсняваме. Имахме пространни разисквания преди три седмици. Контрадокладчиците? Uh, uh, благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на докладчика за краткия и по същество доклад. Аз също имам някои предложения за промени. Съгласен съм изцяло с това, че политиката на сближаване е много важна за бъдещето, особено като си има предвид отчаяната нужда от работни места във всички държави членки. По точка първа може би трябва да посочим, че програмите за 2007 до 2013 вече наистина набират сериозна скорост и много високи нива на освояване. В Уелс, например, вече сме разпределили над 80% от средствата по програмата. Така че това са неща, които трябва да посочим. В точка втора, мисля, че докладчикът е прав да приеме целите за 2020 като важни, но не смятам, че те трябва да бъдат единствените цели. Знаем, че регионите имат различни приоритети и следователно трябва да проявят гъвкавост за определение на своите приоритети. Много от тях отговарят на целите на стратегията 2020, но някои от тях имат и други. И това е важен момент, който трябва да отбележим. И накрая, по точка 5, всички ще се съгласите, че се нуждаем от адекватни ресурси за политиката на сближаване. Също така обаче трябва да посочим, че тъй като набираме висока скорост, регионите наистина увеличават освояването и ресурсите няма да бъдат адекватни. Т.е. трябва да се сложат повече ресурси в бюджета за 2020 за политиката на сближаване. Председателят, минаваме към Франсуала Фонзи. Да, благодаря, госпожо председател. Наистина важно е да привлечем вниманието на Комисията по бюджет върху необходимостта, че трябва да предвиждаме по-завишени кредити, за да може програмите да се изпълняват целесъобразно. Ако просто механично прехвърляме фондовете от една година към друга, нещата няма да са актуализирани и а, е, искам няколко изменения да предложа, за да се опростят нещата. Искам един въпрос всъщност да задам към докладчика за пилотните проекти. Дали не смята, че следва да се направи някаква бележка или препратка, за да се вземат предвид тези фондове? Благодаря. Джулия. Патрис Тиролиен. Mes chers collègues, d'ici 2014, да, благодаря. До 2014 година ще имаме нова територия Майот френска отвъдморска територия, която ще стане част от Европейският е, е, съюз. Това се предвижда по силата на Лисабонския договор и след положителен вод в парламента. За съжаление обаче няма никакъв предприсъединителен инструмент, който да действа в момента. Необходими са ни инструменти за удачно освояване на ресурсите там. Това, по-моему, е изключително важно и следва да бъде стартирано от следващата година. Особено важни са техническите подробности на това как как политически ще се сближим. Как, кои са директните отговорници за този вид подпомагане и към кого бихме могли да се обърнем? Дали това е комисията по бюджет или вашата комисия? Благодаря. Uh, не виждам други желаящи да се изказват, така че Ласло желая ли да коментира? Накратко или не? Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, оставам с впечатлението, че това, което каза докладчика в сянка от социалистите, според мен е ясното намерение на текста. Може би можем да променим до някъде формулировката, но моето желание бе да изразя точно това, което чух. И това въжи и за другите изказали се. По отношение на някои нови региони, които ще се присъединят в бъдеще, можем да кажем, че за да стигнем до реката, трябва да минем по брега. За сега не можем да мобилизираме толкова много средства за бъдеще, ви като го няма в програмата, но това е наистина важен момент и трябва да се вслушаме. Накрая не споменах, че в началото не споменах началото, че пилотните проекти са от е, особено значение. Ние трябва да се учим от миналото. Миналата година, ако документите ми са е, верни, имаме около 20 предложения и 6 от тях е, успяха. Те са включени в бюджета за тази година. Помолих всеки, който от спечелилите от миналата година, да провери какво става в е, комисията. Дали това е, е договорено в проектите по отношение на подготвителните действия. Наистина трябва да проверим, но трябва да проверим наистина намерението на докладчика. Просто трябва да продължим да следим нещата така както са по програма. Това е приоритет както обикновено. И след това ще видим каква е възможността за нови пилотни проекти – през май трябва да бъдем готови, ако искаме да ги включим в първата кошница за госпожа Бързани и да, направим, да се направи предварителна проверка от страна на комисията. Както знаете, това е една от тайните на успеха. Така че, ако предложението е готово, моля, внесете го възможно най-скоро. И ако сте достатъчно любезни да ме информирате за вашите планове, ще бъда особено доволен. Ще преосрещна с удоволствие всяко едно предложение за изменение и ще очаквам да имаме един добре подкрепен текст за комисията при бюджет. Благодаря много, господин Сюрян. Разбирам, че можем да помислим да поканим някой от комисията, в нашата комисия, който да ни даде цялостна информация по пилотните проекти. Така че ще обсъждаме с Ласло кой ще бъде най-добрият момент – за нещо такова. Единственото, което днес трябва да решим е срока за внасяне на измененията. Аз предлагам това да бъде 15 април, 12 часа на обяд. 15 април. Благодаря, колеги. Сега искам да поканя заместник министъра от Румъния да го помолим да, да прави една кратка обводна презентация, след което ще изслушаме Ламбер като водеща групата, която посети Румъния. Председател на делегацията всъщност. Ще го изслушаме и след това ще обменим становища. И така започваме с заместник министър Разван Моргано. Имате думата. Oh, sorry. It's, open. It's okay. It's okay. <laughs> For the beginning, I'm very honored. Благодаря ви. Преди всичко, за мен е голяма чест да бъда тук пред вас, една от най-важните комисии в Европейския парламент. На второ място, от самото начало, искам да ви обясня, че аз съм представител на министъра на регионалното развитие и туризма тук – така че мога да говоря само за регионалния оперативен план, който представлява около 90% от общото разпределение на средствата за регионално развитие в Румъния между 2007-2013 година. И така, от самото начало искам съвсем ясен да бъда пред вас за състоянието в Румъния. Можем да говорим само за регионалните оперативни програми, а не за цялостната ситуация в страната за което предварително благодаря. Да, продължавам на румънски. Оперативните регионални програми са 19% от бюджета 2007-2013 година перото структурни фондове. Как се развива този оперативен план спрямо програмния период. Сега ще ви дам някои данни. На първо място спрямо плащанията. Общият брой на плащанията по регионалния фонд са финансиран от държавният бюджет до 2008 година. Това са 3 милиона 151 хиляди лей. Тоест около 700 милиона евро, от които 20% са от Федер. Сега, фондът за регионално развитие. Той възлира на 390 милиона евро и са средства, които произхождат от фондът Федер. Както всъщност вече ви подчертах, се финансира от Еврокомисията и възлиза на 298 милиона евро, т.е. около 7% от програмния период. До края на 2011 година регионалната оперативна програма имаше следните цели. Фондът ФЕДЕР както и декларациите за плащане възлизат на 735 милиона евро, т.е. около 20% от програмите. Извинете. Четете цифри и е много сложно за конферентните преводачи да повтарят след вас. Дали бих могла да ви предложа да дадете този доклад, който сте подготвил на конферентните преводачи? Така ще е по-лесно и за тях, и за нас. Всички тези данни са публични Можете е, да получите достъп до тях, разбира се. Е, ще е, ги изпратя на вашата комисия. Всички данни ще ги изпратя в съвсем кратък срок. Фондul European de Dezvoltare регионал Рамбурсат. И така, връщам се на фондът ФЕДЕР който се финансира от Еврокомисията. Той възлиза на 638 милиона евро, а именно 18,2% от бюджета на програмата. Сега, за вече ангажираните проекти, ангажирани в смисъл на стартирани, за 2007-2013 година, за този програмен период, възлизат на 102 милиона леи и на 4 милиарда 310 милиона евро. Общият брой подписани договори възлиза на 14 милиона лей, а именно 3 милиарда евро. Федер и договорите, които са подписани в а, рамките на Федер, възлизат на 9000 лей или 2 милиарда евро, което е 60% от средствата на ФЕДЕР за 2007-2013 година. И сега бих искал някои по-конкретни данни да ви предоставя. Тази година ще приключим с договарянето на регионалната оперативна програма и ако следваме настоящия си темп, бихме могли да очакваме през септември месец да сме приключили всички необходими договори на проекти в рамките на тази оперативна регионална програма. Днес има около към днешна дата около 4 милиарда и 300 милиона евро, но някои от проектите всъщност са на стойност 11 милиона евро. 11 милиарда евро всъщност, извинете, за един единствен проект. Общата сума на проектите от началото на програмата до днес възлизат на около 8 милиарда евро или 212 от фонда ФЕДЕР. За съжаление обаче и ние имаме ограничения, възлизащи на 150 освояване. Ако сме освоили до такава висока степен, както виждате, всъщност вече не можем да представяме нови проекти, те просто не биха били приети за оценка и обработка. Когато работим с местните национални власти, този именно критерий направи така, щото те местните власти проявиха още по-голяма амбиция и плам при представянето на проекти. Към края на 2008 година имахме само 4 представени проекта за около 2 милиарда евро, а днес към днешна дата, март 2011 година, тази цифра е нараснала на 3 милиарда евро. Фондовете, които ви посочих преди малко, са ангажирани в това изплащане. Виждате, значи, че е, разликата е главозамайваща. Аз, разбира се, ви давам всичките тези данни, ви предоставям тези цифри, защото съм местен управник, принадлежа към местната национална управа, а именно тя, според мен, е главен фактор – в освояването на европейски структурни фондове и кохезионни фондове. През декември 2010 година председателят на Еврокомисията е, написа писмо на президента и на министър-председателят на Румъния, където посочи, че страда възможността, капацитета на Румъния за освояване на еврофондове. Страда от болешки, които биха могли да бъдат преодоляни чрез мерки, сред които назначаването на национален координатор. Национален координатор, който да работи по внедряването на, прак... в... на практика на мерките, предвидени от националния план. Генерална дирекция Регио препоръча създаването на конкретна комисия, с която да предвиди план с конкретни мерки, да назначи конкретни отговорници и конкретни срокове посочи, че е необходимо да се контролира изпълнението на а, проектите, както и да се координират националните инструменти. И така започнахме още от самото начало на 2011 година да работим по тези мерки за по-успешно освояване на европейски фондове, структурни и кохезионни. Една альтернатива ще ви посоча альтернатива всъщност, която обсъдихме с генерална дирекция е, Регио и е, румънските представители, които се срещнаха с нея през февруари месец тази година. На 3 март изпратихме съобщение на Европейската комисия с конкретни мерки, които бяхме изработили. В момент работим по тях, ще приключим през април месец, за да може ролята на координатор – на правителството да бъде още по-широко застъпена, правителството изработи документ, по силата на който на 16 март се създаде централен орган, работещ под шапката на министър-председателят. Създаден бе средносрочен и краткосрочен пътен лист за работа в тясно сътрудничество с Европейската комисия. Целта е, разбира се, да се разрешат проблемите и да се отстранят недостатъците по пътя на освояването на структурни и кохезионни фондове. Главната цел е да бъдат не само отстранени, а и изобщо елиминирани. Планът има седем основни оси на развитие. Анализът на конкретната настояща ситуация ни позволи да определим приоритетите, които ще ни доведат до изпълнението на нашата цел – отстраняване на трудностите по пътя на освояването на средства. Управлението се извършва от съответните органи. Финансите, свързани с управлението на проектите и оперативните програми, а именно държавни възложения и последващи действия също влизат в полето на действие на този орган. Координирането също така, след това управлението на фондовете с оглед на външни въздействия и необходимост от външно взаимодействие, както и договаряне, което се извършва в съответните административни инстанции. Други приоритети, други оси са свързани с носената отговорност от съответни конкретни разпоредители на средствата. Всичко това е всъщност в изпълнение на поставените цели още в плана 2007-2013 година, където се уточнява, че трябва да се стигне до 90% освояване. През 2008 година се очакват някои частични ефекти от този амбициозен план, но през 2012-2013-2015 година всъщност, извинете, ще бъде, ще бъде срокът, през който ще почувстваме осезателно ефекта от сегашната програма и се надяваме, че ще стигнем до 20-25% освояване на европейските фондове. Благодаря. Uh, uh, uh, благодаря, господин министре. Ламбер. Благодаря. Искам да благодаря за информацията, която днес сутринта ни даде господин държавния секретар. Аз а, имах посещение в а, Румъния, където се срещна с хора на всички политически нива, а, на национално, на регионално, на местно ниво, в различни региони на страната. А, в четирите къта на страната бяхме. А, запознахме се с осъществяваните економически и социални а, проекти, а, в частност а, за по-голяма уседналост на ромите. А, за подобряване на качеството на болната среда. Нашето посещение в Румъния беше прекрасно и това ни позволи да разискваме темите засегнати е, преди малко и от господин държавния секретар, именно ниската степен на усвояемост. Е, и опитахме се да анализираме също е, причините за тази ниска усвояемост. Може би една от причините е свързана с съфинансирането. Има известни обвинения към управлението времето, което извършват административните органи. Различни са пречките, но каквото и да е положението, посещението в Румъния ни позволи да направим една инвентаризация на състоянието там. Забелязахме, че сега много по-добре се преодолява трудностите, отколкото в миналото. разбира се, що се отнася до приоритетните мерки, тези мерки, е, които визира и е, държавния секретар, е, трябва да се знае, че в момента е трудно да ги превърнете в религия, едва ли не. Малко информацията, за да се прецени дали програмата е довела до напредък но мога да кажа, че заедно с комисията, Европейската комисия, се извършва много задълбочена работа с цел подобряване, усъвършенстване на управлението на различни нива. може би да ви кажа, че за в бъдеще има значение нашето посещение. Съвсем накратко, най-напред участието на регионалните и местните органи в процесите – е, то трябва да бъде разширено в бъдеще. Защото забелязваме, че като че ли е, в Румъния има е, множество регионални и местни структури, но се разпиляват усилията. Е, в сравнение с Полша, например, в Румъния се изостава от гледна точка на управление, от гледна точка на административен капацитет. Някак си липсва сътрудничество и взаимодействие между различните административни равнища. Това се вижда и на място. Впрочем, проявихме специален интерес към проблемите на ромското население е създадена обща рамка на европейско ниво за подобряване положението на ромското население. И ако се прецени какви средства са отпуснати за изграждане на жилища на ромите, ще разберете, че тези средства доста слабо се освояват. в региона Тимиш има много голямо желание да се върви напред. Е, работи се по проблемите на по-уязвимите групи, в частност ромите, от гледна точка на образование, създаване на възможности за трудова заетост. Е, много приятелски бяхме е, приети, видяхме, че има напредък, но ни се иска някак да се запознаем по-подробно с плана за действие. Господин държавен секретар, вие ни казвате, че има съгласие е, между Европейската комисия и е, компетентните румънски органи относно приоритетните действия, това е хубаво, но би трябвало това взаимодействие е, да бъде такова, че принципното споразумение между Европейската комисия и румънските органи да се претвори в конкретни действия от гледна точка на политиката за сближаване. Ние говорим преди всичко за финансиране тук, но зад финансирането стоят конкретни действия. И това ще позволи по-добро освояване на средствата, усъвършенстване на процедурите за провеждане на търгове, ще повиши прозрачността. Това засяга цялото население в Румъния. Би трябвало то да продължава да храни доверие към политиката за сближаване. Сега нямаме време да се спираме на всичко това в подробности, но ако има такова споразумение, съгласие с Европейската комисия, то трябва бързо да бъде последвано от конкретни действия. В този смисъл е, изразяваме своето желание и, и то е отразено ясно в доклада. Трябва да се работи по осъществяване на приоритетните е, действия. Вярно е че цифрите, с които се здобихме, е, не радват особено, но така или иначе напредък е, в сравнение с миналото е постигнат. Трябва да се гледа напред. Това исках да кажа. Председателят, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз е, не успях да присъствам на срещата в Румъния, но и миналата година няколко пъти ходих в Румъния. Разбира се, има чудесни примери за това как могат да се използват и как се използват европейските фондове в Румъния. Но има и голямо несъответствие по отношение на някои от много добрите примери и огромната необходимост от инвестиране в инфраструктура. Транспорта, образование, комуникации, здравна грижи, както и други видове инфраструктура. Така че аз съм особено притеснена дали можем да постигнем целта и да кажем ето ги парите, европейските дългоплаци очакват те да бъдат разходвани разумно, но в крайна сметка те трябва да стигнат до държавите членки. Така че това е притеснението ми и тук има два проблема. Първо, каква е причината за това? Възможно ли е наистина хората в администрацията да са добре обучени, но същевременно много бързо напускат и отиват на по-добра работа, така че административните знания за това как да се използват европейските фондове всъщност изчезват. Това ли е причината или някоя друга? Ламберт беше много прав когато хората ни питат какво ще правим по отношение на финансовите перспективи след 2013 година и колко пари ще имаме за политиката за сближаване не само в Румъния, а в целия Европейски съюз, за всички държави членки, ние трябва да демонстрираме, че средствата не се инвестират по принцип само в разумни проекти, а се изпълняват на практика. Така че трябва да имаме една успешна политика на сближаване в бъдеще. Трябва да сме сигурни, че тези средства се разходват в регионите. Така че очевидно ние имаме интерес Румъния да продължи своя напредък в това отношение. Много ме интересува вашата реакция и да ни кажете защо според вас това се случва. Виктор Бустинаро. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на румънски. Бих искал да се позова на декларацията на управителя на румънската Централна банка, според чието думи политиците са пристрастни, защото възможността на Румъния да привлича европейски фондове е тревожна. Съжалявам, че госпожа министър не е тук. Току-що ми казаха, че е кацнала на летище Заветем. Съжалявам още веднъж, значи, че не е сред нас. И искам все пак да подчертая колко успешна и ползотворна бе наша, делега, нашата делегация, посещението на нашата делегация в Румъния, благодаря и на колегата Бустинаро. Питам, значи, какво става с регионалната реформа в Румъния? Това бе един от ключовите моменти на нашия доклад. Това първо. Второ, какво прави румънското правителство и е, Румънското Министерство за регионалното развитие за подобряване на административния си капацитет. Всички изводи от началото до края, от нашия доклад до доклада СРШ, доклада Сорос на отворено общество – всички, значи, тези е, доклади отчитат много ниска административна възможност за оперативно действие. И сега, е, румънската администрация. Там има много чиновници, които се занимават с фондове, но много малко чиновници, които разбират от европейски фондове. И всъщност данъчните облаги за ползване на такива фондове бяха съвсем наскоро отменени от, Евро... от румънското правителство, като рязко понижава интересът към тях. Тези фондове, предвидени за усвояване до 2004 до 2014 година, които всъщност бяха предвидени за вливане в инфраструктурата, сега дават заден ход. Дали средствата, които ще се освободят, не биха могли да влязат в някаква схема за съвместно финансиране. Кризата естествено се отразява на Румъния, както и на всички останали, така че бихме могли да участваме доста ограничено в някои схеми за съфинансиране. Какво бихте посъветвали? Благодаря. Рамона Манеско. Мулцумеск. Vreau să-i mulțumesc. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на заместник министър Моргано. Много интересна презентация, пълна с много цифри и данни. Проследихме ги. Но бих искала сега с нещо друго отново да зачекна. Всъщност, е, колегата Ван Нистелрой вече я поде. Занимава ни бюджета за програмен период 2014-2020 година. Критерият за освояване и за ефикасност са водещи в оценката. И днес в Румъния, няма значение харесва ли ни или не, това е факт от действителността, това всъщност е един от основните аргументи, с които боравят при това много умело евроскептиците – те черпят вдъхновение от регионалните фондове и техните, тяхното освояване. Защо? Защото резултатите са на лице. Румъния е отрицателен образец за подражание. И тук залагаме на карта не само румънското общество и мнението, което то има за нас, а изобщо бъдещето и популярността, на които се е, радват европейските политики. Разбира се, знаем всички, че Европейското, Европейската комисия и румънското правителство са в непрекъснато взаимодействие. Какво се случва обаче с конкретните планове, как се изпълняват. Ние сме специалисти, ние сме прагматици и ни интересуват конкретно събитията и положението в Румъния. Затова питам за този конкретен екшен план, план за действие, кога ще се стартира и кога ще се изпълни. Ако не знаем точни дати, едва ли ще можем после да съпоставим с действителността. Господин а, Морджано, Искам да попитам кога предвиждате да стартирате този план за действие. Това първо. И второ, дали предвиждате там, в този план за действие, възстановяването на ДДС? То засяга много всички местни аген, всички местни участници в изпълнението на програмата. На програмата били те частни лица, еднолични търговци или предприятия. Дали не предвиждате да се прилага това и към малките и средни предприятия. Това имам предвид процедурата за държавни възложения. Това вече се прилага в някои други държави. Дали не сте обмислили възможността за опростяване на критериите и особено за отстраняване на тези критерии, които в крайна сметка вместо да помагат, пречат. И накрая, дали вашето правителство и по-скоро вашето министерство е склонно да признае, че се нуждае от помощ, да, да, че, да признае, че се нуждае от помощ и да я приеме. Да приеме технически съвети, от Европейската комисия, технически съвети и съветници, които да си взаимодействат с работните групи под ръководството на правителството. Смятам, че тази техническа консултантска дейност би дала, придала допълнителна добавена стоеност на европейските проекти и тяхното изпълнение. Имам и други въпроси, разбира се, но бих искала първо да получа отговори на вече зададените. Всъщност, преди това един кратък коментар много би било а, добре, ако вие, госпожа министрът и в крайна сметка правителството разберат ясно, че не винаги говорим единствено и само за Румъния и нейните конкретни проблеми. Тук говорим по-скоро за бъдещето на регионалната политика. И тук искам отново да повторя казаното от господин Бустинаро за съфинансирането. Освен тези четири милиарда и 500 милиона, които са предвидени и които всички смятаме за изключително полезни, това е безспорно, но искам да ми, да ми градирате вашите приоритети, да ми ги степенувате по важност. Знам, че наскоро бяха открити спортни центрове, спортни зали в селски региони, където това не е приоритет. Там приоритет биха били училищата. Как градирате вие, значи, приоритетите си? Спонтанно ви хрумват нещата или има мисъл предварителна? Благодаря. Thank you, Катерин Bird. Катерин Берт. Благодаря. Благодаря и на държавния секретар. За жалост, не успях да дойда на това посещение, но прочетох доклада и говорих и с колеги по някои от проблемите. За жалост е, и преводачите не успяха да смогнат с тази скорост и успях да се запиша много малко числа. Но имам няколко въпроса за пояснение. Може би вие ще ми помогнете. Казахте, че имахте национален представител на високо ниво, което е много добър ход, защото наистина много добре е да има такъв човек, за да се решават нещата. Това лице, което всъщност е назначено, е добре запознато с работата и работи по конкретните случаи. Но едно от числата, които чух е, че от 11 милиарда евро, които вече са разходвани, 4,6 милиарда са за управление. Това ми се струва малко под 40% от общо разходваната сума. Ако съм сбъркала цифрите, прощавайте, но на мен ми се струва, че това са много високи разходи за управление. Аз е, също съм се занимавал с е, местно управление и е, идвам и от сектора на благотворителност, където сме работили с такива програми. Така че зная, че наистина във всеки един проект управленските разходи могат наистина да се повишат и такъв е случай в момента. Не съм сигурно дали схванах, че това са управленски разходи на национално ниво или на регионално ниво. Предполагам все пак, че управлението е било близо до да където се реализират проектите, но моля ви пояснете. Също така казахте, че, провеж... че сте провеждали годишни срещи с комисията, за да обяснявате какъв е напредъка. На мен ми се струва, че това не е достатъчно често. Питам се дали не е необходимо да провеждате повече срещи на високо ниво с Европейската комисия за и е, вашето правителство наистина да следи нещата. Друго нещо, което чух от доклада, е, че тези, които се занимават с проектите, се нуждаят от повече помощ. Уменията, които са необходими за изпълнение на проектите, са много специфични умения – и много често това, което допринасят е, тези проекти е за повишаване на уменията. Та, питам се дали не трябва да повишите броя на тези срещи с комисията, защото те имат и знанията, и експертни опит, и уменията, за да ви помогнат. И тъй като не ни стига времето, един последен въпрос. Струва ми се, че страшно много европейски средства стоят в е, банките в Румъния. Бихте могли да ми кажете какво става с е, лихвите? дали се връщат отново, за да се разходват по тези проекти или просто изчезват в хазната. Така че обяснете ми какво става с неразходваните европейски средства и какво се случва с лихвите. Председателката, съжалявам, но а, повече няма да приемем желание за изказване, защото не ни стига времето. Имам още четирима записали се. Джорджос Савъркакис. Благодаря. Благодаря на господин Моргенал за информацията. Ще се изкажа съвсем кратко. Една от причините за ниската освояемост в Румъния е малкият брой хора, които работят по проекти на Европейският съюз. И това а, бе видяно и при посещението а, от комисията Реги през ноември миналата година. Много ясно е, че хората е, с висока квалификация са привлечени от много по-високите заплати в частния сектор. Вашето правителство предприема ли мерки за обръщане на тази тенденция, е, да се преодолеят тези ниски заплати? Благодаря, Йоахим. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин държавен секретар. Колеги, първо, искам да кажа, че аз участвах в делегацията, която посети Румъния. Искам да се възползвам от този случай да благодаря на колегите ни от Румъния в нашата комисия, които изготвиха прекрасна програма. Успяхме да получим много добра информация за изпълнението на регионалната политика в Румъния. Много примери видяхме. Е, това, което казаха колегите, в частност е, господин Ван Нисълрой, няма нужда да бъде повтаряно. Мога да кажа, е, че очаквах регионалните органи, както става в Германия, да критикуват Брюксел. Това обаче не го видяхме. И още едно съображение управлението в общините и на регионално равнище. не е изведено на преден план при изпълнението на политиката. Всъщност, органите, които са натоварени с изпълнението на тази политика, трябва да имат необходимите правомощия, за да могат да вършат добре работата това ми направи силно впечатление. И още нещо, което ми направи е, впечатление. Добре е наистина за германски дружества да участват в такива проекти е, и да допринасят за извършването на тази дейност. Но много от тях е, се отказват да повторят първия си опит. Е, Е, защото е, говорихме с много хора, които ни е, казват, че разбират за какво става дума, правили са опити, но някак не са се добрали до участие. Затова е толкова важно да се привлече регионалното и местното ниво в управлението на програмите. Сега говорим за средносрочна, за дългосрочна перспектива на политиката. Това е основна политика в Европейския съюз Искаме да проявим солидарност. Така че страните, които изостават, да могат да наваксат. Но разбира се, за тази цел е необходимо да се гарантира ефикасно изразходване на средствата. Ако съвместно работим в тази посока, ще запазим политиката по сближаване и в бъдеще. Иначе много хора ще казват, тази политика не носи никакви ползи, тя не носи очакваните резултати и за това, а казаното от мен въжи особено за Румъния, трябва да настоим пред държавите членки да се ползват от най-добрите примери от практиката в други държави членки, присъединили се наскоро към Европейския съюз, а такива примери има. Примери за резултатно, ползотворно изразходване на средствата. Това е особено важно при изпълнението на програмата. Благодаря, Йосиф Матула. Președинта, aș vrea и eu să mulțumesc Благодаря. И аз искам да започна всъщност изказването си първо с благодарности към колегите за начина по който организираха посещението на делегацията на нашата парламентарна комисия в Румъния, както и за образцовия начин, който, по който си взаимодействаха с колеги от други политически семейства. Когато съвместно с румънските колеги замислихме това посещение, как, какво всъщност целяхме? Целяхме чрез това посещение да успеем да си създадем представа за румънският опит и да се възползваме и от техническите съвети, ако мога така да ги нарека, на колегите от парламента, които биха могли те да ни отправят за това как по-добре да освояваме фондове. Разбира се, че трябва по-добре да освояваме фондове, не само ние а и всички останали държави, особено тези, които наскоро се присъединиха. Защо казвам всичко това? Защото не бива да гледаме в страни. Трябва да признаем, че имаме нужда от, по-голяма, от по-голям капацитет на освояване. И позволете да цитирам един от документите, работният е, доклад на колегата Тойрер за освояване на фондове плащанията, предвидени за 2007-2013 година, плащанията, особено в новоприсъединили се държави, е със следните. В България 11%, в Румъния 14%, Гърция 16%, Португалия 17%, Чехия 19% и Полша 20%. Това са цифрите за освояване на еврофондовете. Виждате, значи, че е, Румъния се доближава до европейската средна стойност, която е около 21%. Това го казвам, но казвам също и, че естествено, че трябва да се опитаме да свием ножицата. Затова, затова казвам, че е нужно да влезем в някаква схема за взаимен обмен на добри практики, не само в европейски мащаб, а и в местен румънски мащаб, защото има някои региони, които се справят по-добре от други. Колегата Буштинаро каза, че в западната част на Румъния показателите определено са високи. Затова правителството и Министерството на регионалното развитие всъщност успяха да направят така, щото фондовете през последните месеци да бъдат освоени в степен, която, в която бяха освоявани през изминалите три години. Това не е защото ние се стремим да бъдем статистически шампиони, а защото си даваме ясна сметка, че Румъния има нужда от тези пари, от проектите, с които те се финансират. И сега е, един проблем, който тук няколко колеги повдигнаха. Очевидно е, че Румъния има нужда от европейски фондове, но е очевидно, че има нужда от програми, които се финансират или съфинансират и от местните власти. Ето за това, освен съфинансирането на европейски проекти, се отделя средства и за индивидуални, за различни програми. Нека да си припомним едно изслушване тук по повод 20-та годишнина от обединението на Германия, тогава Жак Делор взе думата и каза, че през последните 20 години Западна Германия е изпратила към източна Германия 14 милиарда евро. и Изпратила ги е не по почтата, а вливайки ги в различни проекти. И това всъщност пак не е достатъчно, защото не всички очаквания са изпълнени, не всички проекти са извършени, но винаги има към какво да се стреми човек. И Румъния също има към какво да се стреми и има още какво да усвои като средства отвън и отвътре. Освен средствата, разбира се, имаме нужда и от вашите съвети, от вашата обмяна на добри практики, защото ви идвате от страни, където такива има. Благодаря. Благодаря. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând vreau să mulțumesc domnului secretar de... Благодаря, госпожо председател. Благодарности и на заместник министър Моргано за статистическите данни, за интересната презентация. Статистическите данни всъщност умиха пред нас лицето на Румъния или поне представата, която ни имахме за нея. Даде ни една конкретна картина за освояването на фондовете в Румъния, фондове и освояването им, които представляват важна част от дебата в Румъния, а и не само за, програмната, за програмния период 2000 и 14-20. Има нещо, което обаче не чух и което е много важно. Министерството за, на регионалното развитие има почти два пъти повече проекти от средства, с които разполага. Разбира се, Министерството си е свършило работата, не казвам обратното, но има специфични проблеми при изпълнението, при претворяването в конкретни дела на регионалната политика в Румъния. Може би това не е концептуален проблем на кохезионната, на регионалната политика, а някакъв оперативен, изпълнителски проблем. През първите четири години има около 18% изпълнение, а европейската средна стойност е 21%. С други думи, Румъния е добър ученик. Добър или среден поне по европейските мащаби. Ето за това смятам, че най-важното, което трябва да занимава нашето внимание, някак за момента ни обягва. И то, според мен, е многостепенното управление. Многостепенно управление, което е напоследък европейски приоритет. Подобряването на политиките за трудова заетост – Разбира се, това не е само румънски проблем, това е общ глобален проблем за и на всички от тези държави, които са имали същите трудности в началото през 2007 година след присъединяването на Румъния. Разбира се, че имаше за съжаление закъснения. Закъсняхме повече от година всъщност и се забавихме с изработването на справочника за потребителя. Този справочник можеше да бъде готов много по-рано. Защо не беше по-рано готов? Няма сега да се занимавам с нападки на едно правителство, което вече не е на власт. Няма да обвинявам някой в нещо, което вече няма как да се поправи. Но определено, определено сега тенденцията е по-скоро възходяща, защото през последната година бяха освоени фондове, колкото бяха освоени през предходните три години. И това е нещо, към което трябва да се стремим, нещо, което да задържаме на едно постоянно равнище, за да може, за да може към края на периода да изпълним въпросните 90%. Благодаря. Um, Повдигнахме много въпроси, които идват от това, че Румъния трябва да модернизира обществото. Има подкрепа от Европейския съюз, която искаме да бъде използвана по възможно най-добрия начин. Препоръките от колегите всъщност съдържаха и много въпроси, но всъщност има и общ консенсус относно административния капацитет на централно, регионално и местно ниво. Така че ще ви помоля наистина да отговорите на нашите въпроси и коментари и да ни уверите, че румънското правителство прави всичко възможно за повишаване на капацитета за разумно и бързо инвестиране на европейските средства. Scuzați-mă. Cea mai pregnantă întrebare a fost de ce absorția este așa scăzută. Sigur, dacă discutăm да, искам да попитам нещо. Защо възможността за освояване капацитета всъщност е бил толкова нисък в началото? Искам да подчертая, че нивото на освояване е едно и плановете, които имахме през 2007 са съвсем друго. Тогава имахме едни планове с едни административни приоритети, сега са други. Не бива да сравняваме. Какъв е основният проблем, който стои пред бенефициерите? Тези, които работят като администратори, като разпоредители на фондове, не са всъщност добре платени и затова си взимат шапката и отиват в частния сектор. Или пък изобщо си сменят радикално професията и работят там, където заплатите са по-високи. Връщам се към казаното от колегата Бустинаро. Разбира се, че изоставихме някои порочни практики от миналото и сега администрациите могат да платят около 75% по-високи заплати на работещите в сектора на изпълнение на европейски програми. Това не е малка цифра. Стимули и всякакъв друг вид механизми. Това е нож с две остриета, защото в крайна сметка би могло да се отрази на броя финансирани проекти. Пак повтарям, че е необходимо да се застъпи и местното финансиране. Министерският указ номер 69 всъщност позволява на местните власти да участват в схеми по съфинансиране и да и да освобождават средства повече всъщност, отколкото е предвидено по закон. 20% повече. Това дава възможност на местните власти да си решават финансовите проблеми по-гъвкаво, адхок. Сега, мерките и планът за тяхното изпълнение е в все още насипен вид. Ако позволите, ще се финализира към 15 април и разбира се, че бих могъл да ви изпратя документа. Мога и сега всъщност да ви го предоставя, защото информацията е обществена и нямам, разбира се, никакво намерение да я укривам от вас, така че може да се запознаете с него. По въпроса сега за ДДС-то бе повдигна този въпрос през 2009 година подехме инициатива за подпомагане на местните власти. Какво стана? Знаете, че фактурите се издават на местно управленско равнище и ние просто ги одобряваме. Дадохме възможност, оценена на около 15%, такава значи възможност на местните власти да изплащат собствените си фактури, за да може, когато изплащат ДДС, да не навлизат всъщност в местния регионален бюджет. 15% се отнасяха предимно за фактури за предоставени консултантски услуги. За ДДС-то беше това. Сега, за банките. И лихвите. Какви лихви се изплащат, те също се използват за финансиране на проекти. Лихвите финансират голяма част от тях. И това е прозрачна и ясно проверима процедура. Попитахте и за държавните възложения. Тук трябва да призная, че нещата не са съвсем розови, не всичко е разрешено, няма сигурно да се разреши и в близко бъдеще. Затова, затова би трябвало всъщност ясно да подчертаем, че не ние в Министерството организираме обществените търгове. Ние финансираме, а всъщност местните власти договарят ние бихме могли да контролираме, да стартираме някаква контролерска процедура, ако има съмнение, ако има подозрения. Тогава пращаме съобщение на съответните национални органи, които се занимават с проверки. Просто ние в Министерство на регионалното развитие нямаме такива правомощия, нямаме такива контролерски инструменти, но ако чуем нещо или ако имаме някакви подозрения и съмнения, веднага стартираме стартираме процедура и я отпращаме към съответните е, опълномощени лица. За съжаление, проблеми има. По въпроса сега за помощта, която можем да получим от Европейската комисия, проектът и Джаспер, техническото сътрудничество по проекти, по проекти, за които няма съмнение или подозрения, но които са много скъпо струващи. Затова предпочитаме контролът чрез Джаспер да е много строг още от самото начало. Говоря ви за регионален оперативен план. Непрекъснато го повтарям и затова искам сега да уточня, че при неговото управление Европейската комисия участва отблизо и непрекъснато. Госпожа Романеско попита за справочника на потребителя на фондове. Този справочник е разписан, непрекъснато се актуализира, но не можем непрекъснато да го усъвременяваме, защото ако го усъвременим така, че да стане неразпознаваем, то тогава трябва отново да му проведем одит. Последният одит всъщност бе от 2007 година. Целта не е да се променят правилата на средата на срока, защото всъщност това би обслужило само политически интереси. В никакъв случай не целим подобно нещо. Всички бенефициери всъщност подкрепят това наше решение, това наше поведение. Сега по въпроса за 4 милиарда и половина евро. Не знам с каква информация разполагате вие. Ние нямаме никаква. Просто не разбирам за какво става дума. <laughs> secretar de stat. Este vorba de sume care se alocă... Господин, казва господин Бостинаро, господин заместник министр, става дума за фондове, които са отпуснати на общините за инфраструктурни проекти, за спортни зали, 4,5 милиарда, които следва да се съфинансират. Това се отразява определено в отрицателна посока. А, добре, благодаря тогава. Разбрах сега. Не бях разбрала от началото. Сега ще направя пояснения. Не, не нося никаква отговорност. Нямам правомощия, но мога да кажа. Мога да кажа следното. За момента не са получени никакви пари. Тези пари са виртуални. Националният инвестиционен план се изразява в, средно, в следното. На първо място започваме с писък, Изреждаме проекти, инфраструктурни, транспортни, транспортни свързани с, с пречиствателни станции за питейна вода и така нататък и така нататък. И тези, които получават договора всъщност, възложението, разчитат и на частни средства, защото местният бюджет не финансира. Когато приключихме проектите по втора ОС, имахме 3 милиона от общо отпуснатите 5 вложени в проекти. Оказа се, значи, че не всички проекти могат да получат финансиране. Започнахме дебат е, в Министерството и какво се случи накрая. Резултатът е, или извода, до който стигнахме, бе, че голяма част от средствата всъщност бяха похарчени за предварителни проучвания, за проучвания за изпълнимост и бизнес планове, а пък всъщност реалният проект в крайна сметка не е финансиран с средствата, които, от които има нужда. Затова стигнахме до извода, че инвестициите трябва да бъдат е, вливани директно в проекта, в проекта в нашия конкретен случай по втора ос. И след това, това, което остане 320 милиона, например, за инфраструктура, те отиват към тези общини, които нямат за момента достатъчна финансова мощ. Така разсъждавахме. Не мога да ви дам повече подробности, защото не участвам конкретно в изпълнението на програмите. Просто мога да ви кажа логиката, която следвахме. Апропо де процедури. Е Сега, по въпроса за процедурите. Разбира се, разбираема е позицията на кметовете, на местните управници е, спрямо трудностите, които изпитват е, позиция, напълно разбираема. И за това всъщност се опитахме да им дадем отговор в справочника на потребителя. Пример. Ако един кмет, например, иска да построи мост, който минава над железопътни релси. Не може да започне един такъв проект, защото единия от носещите структури на моста навлиза в ЖП терен. Започнахме работа така или иначе и в крайна сметка успяхме да направим така, щото мостът да мине от там, откъдето в началото не можеше да мине. С други думи, нещата не са неподвижни, могат да бъдат пригодени, гъвкави и това и това всъщност има своите резултати, постигани точно от глобалният поглед, а не от конкретния ведомствен на едно министерство или друго. Регионалната реформа, мисля, че по нея също ми зададохте въпроси. Бих искал да направя един личен коментар, не политически, не свързан с идеологии. Според мен нещата трябва да бъдат решавани в глобален план, вписан в общата картина на страната, а не воден от те от политически и регионални интереси. Регионални, регионите в Румъния нямат юридическа, не са правни субекти, защото и това всъщност е причината, поради която те не могат да получават е, пряко европейско финансиране, то трябва да преминава през съответна национална шапка. Това е правообектността на регионите е решението на бъдещето, според мен. Това обаче минава, разбира се, през румънския парламент. Ролята на моето министерство е свързана с търсенето на равнопоставеност и на равни възможности за развитие на регионите в Румъния. Това е моето лично мнение, пак го повтарям. Не знам дали отговорих на всички въпроси, ако не бих могъл да продължа. Така или иначе обаче ви благодаря за зададените въпроси и ви оставям плана за действие. Благодаря. Uh, благодаря, господин министре. Мисля, че мога от името на всички колеги да кажа, че този обмен на становища бе извънредно полезен. Е, сигурно сте е, усетили, че нашето послание е надежда за по-висока освояемост на европейските средства в Румъния. Е, също така се надяваме, че тази по-висока освояемост ще настъпи и с по-бързи темпове, защото Изключително важно е, е някои държави членки да наваксат е, разликата с останалите, е, да подобрят своята економическа конкурентоспособност. Още веднъж ви благодаря. Сега продължаваме с заседанието. Драги колеги, преминаваме към гласуване. Бихте ли проверили работят ли картите ви за гласуване? Дали е, и устройствата за гласуване работят? Open the vote. Можем ли да преминем към гласуване? Само 35, всъщност 36 карти има. Виждам, че повече са хората в залата. Броят на картите не е достатъчен. Може ли е, да поставите е, картите си и да гласувате, е, за да тестваме устройствата? А всъщност и аз трябва да използвам своята карта. So we move to the first vote. Преминаваме към първото гласуване. Трябва да проведем пет гласувания, доста пространни. Първо, докладчик Сабин Ферхайен, доклад за европейския широко лентов достъп. Компромисно изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 оттеглено. Преминаваме към компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21. Разделно гласуване. Първа част на 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, мисля, че се приема, но ще проверим. Проверяваме изменение 23. Не мога да повярвам. За? Кой е за? 23. Край на гласуването. Не, това не отразява гласуването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 в е НП, като че ли има един човек повече. Край на гласуването. Тридесет на 12 приема се. Окончателно гласуване за окончателното гласуване за. Про... Не, не е по електронен път. А, извинявам се. Всъщност, извинявам се по електронен път не е записано и тогава не знае какво да каже. Гласуваме окончателно. Кой е за? Против? Въздържали се? Край на гласуването. Край на гласуването. 38 на 1 гласа. Приема се. Преминаваме към е, втория доклад на Луис Пауло Алвеш. Социални услуги от общ интерес. Започваме с изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 4 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Изменение четвърто. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение пето за против въздържали се. Приема се компромис 2 за против въздържали се. Приема се. Изменение 9 за против въздържали се. Не зная. Проверяваме изменение 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към компромис 3. О, извинете, забравих. Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15 за. 15 изменение против, въздържали се. Мисля, че се приема явно. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 оттеглено, 18 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. 37 на 4 гласа. Поздравления на Луиш Пауло Алваш. Сега преминаваме към гласуване на доклада на господин Шикерски становище за обща селско-стопанска политика. Okay. So we go for compromise one. We... И така, гласуваме за компромис едно. Кой е за? Един коментар. В момента гласуваме всичките тези изменения, които нямат нищо общо с регионалното развитие, а са свързани с селското стопанство. Мисля, че секретарията и колегите трябва да проверят с какво се занимава тази комисия. Понякога се чувствам много зле, когато се иска от мен да отхвърли някакво изменение, което не разбирам достатъчно добре. Да, разбирам, приемаме коментара. Нека да ви напомня, че имахме дискусия по това становище. Така че имахме възможност да обсъдим нещата. Така ли, че коментар е много важен за бъдеще. Сега вече нямаме друг избор, костанца, освен да гласуваме. Надявам се, че вашата политическа група е готова. И така,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 Отхвърля се. Преминаваме към компромис 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 27 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 31 за. Против? Въздържали се? Приема се. 32 за Приема се. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. 36 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се, че се приема, но нека да направим проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Очевидно се приема. 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. Господин Бласък има устно изменение към 45. Към 40... 42 е оттеглено. Четиридесет имаме устно изменение от Бласък. Ако ми позволите, госпожо председател, искам да добавя в края на това изменение, след изменението в климата и иновации, новия текст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 Начало на гласуването. Отхвърля се с голямо мнозинство. 62. За. Против. Въздържали се. Приема се. 64. За. Пада. 65. Пада. 66. Гласуваме. За против, въздържали се, приема се. Седемдесет. Преминаваме на 70 за. Против. Въздържали се. Не знаем, така че електронно гласуване по 70 начало на гласуването. Yeah, Гласуваме по 70. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Може би допуснах грешка, но смятах, че 62 е прието. Тогава не е необходимо да гласуваме 66 и 67. So we will annul the votes okay. which were not necessary. Добре, ще анулираме гласуванията, които не са били необходими, ако сме ги гласували. Отиваме на 72. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 73 за, против, приема се. 74 за, против, въздържали се, приема се 75 за, против, приема се 76 за, против, приема се. Електронно гласуване за проекта становището като цяло, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравления. Преминаваме към гласуването на господин Целерс. Колеги, Координаторите знаят какъв ще е въпросът ми, но искам да ви попитам. Съгласни ли сте да гласуваме анблок по компромисите? Заповядайте. Една обща бележка. Госпожо председател, имам проблем с изготвянето на списъка за гласуване по начин, в който се предполага, че ще гласуваме блок, въпреки че никой не е бил попитан предварително. Аз съм на мнение, че това е приемливо единствено, ако всички групи са се съгласили предварително. страшно много работа е вложена в изготвянето на компромисите и какво ще се случи, ако няма споразумение. Много е сложно да се провери какво ще се случи тогава с измененията. Така че бих попитала, в случай, че няма споразумение по тази процедура, аз смятам, че списъка за гласуване трябва да се изготви по такъв начин, че да изготви компромисите успоредно с измененията до тях, за да знаем какво се случва. Ако смятаме, че всички компромиси са приемливи, това е наистина добър начин да се прави, но днешния случай не е такъв. Мисля, че трябва да настояваме секретарият, секретарията да изготвя списъка, по който е лесно все пак да се вижда цялата картина. Искаме да има разделно гласуване по компромис 4 и 10. Преди всичко, приемам коментара ви. Секретарията ще се погрижи. Те ми информираха също, че политическите съветници са били информирани за възможността за гласуване на блок, но наистина ще бъде по-бързо, ако преминем през компромисите. Ако няма други коментари, започваме с компромис 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 2 за? Против? Приема се. Компромис 3 за? Против?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 против, въздържали се, приема се. 18 за, против. Правим проверка по 18, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 20, разделено гласуване, първата част от изменение 20. Кой е за? против, е, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на изменение 25. Кой е за? Кой е против? Мисля, че се отхвърля. Катрин? Мисля, че не гласувахме 19. То е оттеглено. не че и телефон създава проблем. 25. Гласувахме ли го? Не. 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. 35 за. Против. Въздържали се. Приема се. 37 за. Против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 против, въздържали се, приема се. 56 за, против, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но Нека да направим проверка с електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Господин Ро. Използвайте микрофона, моля. Микрофона на госпожа Делио. Okay. Използвайте апарата на госпожа Делио в такъв случай, щом вашият не работи. Работи ли нейният апарат за гласуване? 67. Проверяваме 67, защото не, не знам какво стана. Начало на гласуването. Край на гласуването. Съжалявам, не видях резултата. 29 против, значи се приема. 67 се приема, минаваме на 69 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, не знаем, правим проверка, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Окончателно гласуване. Електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с мнозинство. Поздравление. Последното гласуване. Становище на Хюбнер. Някой искаше да каже нещо ли? Отново ми е зададен въпроса, можем ли да гласуваме анблок искате, или искате по-отделно от 1 до 6. Няма възражение, значи гласуваме анблок. Изменение 1 от до 6. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Съображение от е, преамбила. Изменение 7 за. Приема се. Окончателно гласуване, електронно, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Много ви благодаря за гласуването. Сега преминаваме към проекто доклада на Олджик Власък по Европейската програма за градовете. Давам думата на докладчика. paní předsedkyně, dámy a pánové. Госпожо председател, госпожи и господа. Искам да ви дам информация за своя доклад относно Европейската програма за градовете и нейното бъдеще в рамките на политиката на сближаване Имахме вече доклад за Европейската програма за градовете и новия програмен период. Този доклад е, е продължение на предходния и искам да ви кажа какво точно се случи е, в периода между двата доклада. Моят доклад е посветен на градовете и е тяхното място в политиката за сближаване. Искам да кажа обаче, че това не означава, че при е, отпускане на европейски средства следва да забравяме селските райони. Напротив, нуждаем се от синергия, от взаимодействие между големите градски общности и малките селски общини. Това съм се опитал да подчертая и в измененията, които внесох по доклада на колегата Шикерски за бъдещето на обща селскостопанска политика, по който гласувахме преди малко. Искам да благодаря на колегите за прекрасното сътрудничество по моя работен документ. Опитах се, колеги, да включа в доклада си по-голямата част от вашите коментари. Нека се спра сега на някои аспекти на доклада. Първо трябва да си даваме сметка, че градовете са важна платформа. Те са важен фактор за постигане на целите на стратегията 2020. В частност, поради голямото економическо значение на градските райони в регионалното развитие. Затова ние имаме нужда от много сериозен мандат за градовете при изпълнението на стратегията 2020. Второ, искам да подчертая, че в много градове основната инфраструктура се нуждае от доизграждане. Става дума не само за реконструкция, а за осъвременяване и за инвестиции в техническо осъвременяване, включително инвестиции в съобщителна технология. Това следва да доведе до повишаване на стандарта на живот в градовете. Също така трябва да бъдат предпочетени инвестициите с цел растеж, с оглед принципа на концентрация. Не бива да забравяме, че при е, развитието на инфраструктурата нашата основна цел следва да бъде повишен, повишаване на качеството на живота в градовете, борба с престъпността, и преодоляване на проблемите в градската среда. Трето, искам да се спра на проблема за партньорството. Често пъти тази дума е изпразнена от съдържание, но мисля, че партньорствата могат да се използват за реална подкрепа на градовете. За това искам да призовем комисията да обърне внимание на държавите членки, че е, трябва е, представители на местните и регионалните органи да участват в е, всички етапи от изпълнение на политиката за сближаване. Имам предвид местните и регионални органи на градовете. Е, представителите на местното управление трябва да участват в договарянето на националните стратегически референтни рамки за местното и регионалното развитие, защото именно местните и регионалните органи са най-близо до реалните проблеми на населението. И четвърто, четвъртият аспект, на който искам да се спра в уводните си слова инструментите за финансов инженеринг. Много говорим по този въпрос, но няма особени резултати на практика. Би трябвало да призовем комисията да извърши анализ на опита от използването на тези средства до сега, да се види дали те са конкурентоспособни, дали могат да се конкурират с други инструменти на финансовите пазари. Същевременно трябва да е, призовем държавите е, членки е, да прилагат тези инструменти и програмите, свързани с тях, на ниво градове, а не на ниво региони или държави членки на национално ниво. Само така можем да осигурим реално изпълнение на Джесика, например. Сега доста аспекти, доста въпроси не са отразени в моя доклад, включително развитието на местните общини, обучението на градските съветници като предпоставка за ефективното изпълнение на програмите с европейски средства, е, декларацията от Толедо и референтната рамка за европейските устойчиви градове. Тези и други проблеми просто не можеха да намерят място в доклада, тъй като той бе ограничен от към обем, но могат да бъдат допълнени чрез изменения. Очаквам вашите изменения и разбира се по-нататъчната работа с докладчиците в Сянка. Искат ли докладчиците в Сянка да вземат отношение? Е, е- Благодаря, госпожо председател. Искам са да потвърдя и аз, че впечатлението на колегите, че докладчика взе предвид препоръките, бележките, които му отправихме на една обща среща между него като докладчик и нас като докладчици в Сянка преди месец близо. Докладчика, значи, взе предвид всички наши бележки, както можем всъщност да видим в доклада, който ще гласуваме днес. Разбира се, бих искала да дам някои насоки сега, тъй като съм взела думата, относно измененията, които смятам да приготвя. Както подчерта колегата Власък, наистина трябва да се включи препратка към петия доклад по сближаването и по-специално програмата за развитие на градовете. Това съвпада с общата глобална насока следвана от доклада. Съгласна съм с необходимостта програмата за развитие на градовете, е програмата за развитие на градската среда да бъде включена, тъй като съдържа елементи от стратегията Европа 2020. Общата ни цел е една всеобща, всевключваща и устойчива Европа. Следва според мен да бъде включено това в четвърта точка, защото иначе впечатлението е, че първите две точки изключват третата. И това всъщност ще бъде съдържанието на изменението ми. Вярно е наистина, че градската ни политика, политиката за развитие на градска среда, не бива да измества развитието на предградията или на селските региони. Затова смятам, че трябва да хармонизираме в по-голяма степен седма точка и десета точка. В седма точка се говори за градски и селски региони, а в десета точка – се говори за интегрирана методология в политиката за развитие на градската среда. Докладчикът подкрепя прилагането на инструмента за делегиране. Аз обаче препоръчвам нещата да не са толкова твърдо отсечени, защото не бива да предначертаваме чак с такава голяма точност бъдещите си действия. Аз просто бих ги изразила в едно хипотетично наклонение, когато говорим за отговорностите на най-нишестоящите в иерархията. Ето това са бележките, които бих искала да се включат в крайната версия на доклада, след като, разбира се, колегата Власък получи и предложенията утре. Госпожа Клях, Констанца Крел има думата. Благодаря. Аз мислех, че има няколко докладчика в сянка. Аз самата не съм докладчик в сянка, но въпреки, че не съм, искам да направя някои бележки от своя страна. Според мен е определено правилно и разумно, когато говорим за развитие на градската среда, да включваме измерението селски регион. Разбира се, че в един такъв доклад за развитието на градската среда, градската среда трябва да заема водещото място. Много положителни черти се характеризират този доклад, но фактът, че големите градове имат съответно предградия с характеристики в областта на инфраструктурата и други характеристики, които определено ги отделят от метрополията и ги превръщат в предградски части. Това е нещо, което не бива да забравяме, защото е характерна черта за градовете като цяло, били те богати или бедни. Европейският град трябва да бъде по-всеобхващащ, по-включващ. Това е идея, която за съжаление е недостатъчно застъпена в доклада. Нека да признаем, че градовете са различни и съответно различна е възможността им да прилагат е, стратегията Европа 2020. Потенциалът им е различен просто. Транспортната политика обслужващите транспортни мрежи тип метро или крайградски влакове, следва да бъдат застъпени в плановете за строителство, градоустройствени планове, екологично целесообразен развой изобщо на градската среда. Ето всъщност всички тези идеи смятам, че не са застъпени в достатъчна степен в доклада. Останалото е напълно приемливо и смятам, че бихме могли да започнем работа по измененията. Благодаря erinomaisesta työstä. Yhteistyö on ollut todella... Благодаря за за доклада и за сътрудничеството. Моята група подкрепя доклада и съдържанието му. За нас е изключително важно да уточним, че основата е много добре избрана. Няма да започнем сега с лупа да обследваме градоустройствените планове. Не е това целта на нашия доклад. Това остава правомощие на градът като такъв. За нас е важно обаче да започнем да се занимаваме с глобалната концепция за градовете в Европа. Градовете в Европа, които са близки, но и различни от гледна точка на кохезионната политика от гледна точка на Европа 2020 от всички всъщност гледни точки, политиката за развитие на градската среда има своята роля. Затова приветствам факта, че всичко това е намерило място в доклада. Приветствам факта и, че се очертава връзка между градските и селските региони. Смятам, че това е правилният път Смятам, че тази политика следва да застъпва и двете измерения, и градското, и селското. От моя гледна точка е не по-малко важно да се стремим към едно разумно, интелигентно развитие на селската среда, едно устойчиво зелено развитие на инфраструктурата, на транспорта, които стават все по-ефикасни. Не само в селската среда, всъщност, а и в градската. Сега по въпроса за смесеното или кръстосено финансиране, то би могло да черпи средства от различни фондове и така, в крайна сметка, крайният финансов продукт да бъде по-полифоничен и да бъде по-използваем. Подкрепям, значи, задоволството си от документа. Благодаря. Карима Дели има думата. Президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за неговото сътрудничество. Искам да припомня някои елементи, които са ми особено близки. Първо, неотложно е да действаме а, по отношение на измененията в климата, на затоплянето. Вие сте отбелязали, че градовете са двигатели на растежа. Аз смятам, че битката за климата ще бъде проведена в градовете. Следва да го припомним. После, като се говори е, за двигатели на растежа, оставате с впечатление, че е, градовете е, се движат на две скорости. Някои са конкурентоспособни, а други изостават. Това е опасно, защото е свързано с неразбиране на градската реалност. Тук имате не само економически аспекти, но и екологични и социални. Да, има европейски градове, които са богати, но най-вече градовете, където бедността е най-шокираща, най-голяма са тези, които трябва да занимават нашето внимание. Там има енергиен недоимък, има недостиг на настаняване и разбира се много други проблеми. След това, смятам, че не е достатъчно да се каже устойчиви градове, които да позеленеят. Какво ще рече това конкретно? Няма инструментариум, предварително готов инструментариум, според който можем новете устойчиви. Градовете толкова се различават помежду си. Какви са критериите, които трябва да бъдат на лице, за да се стигне до устойчивост в един град? Това трябва да залегне в текста. След това роля на политиката за сближаване. Е, тя е да е, засили сближаването, да го разшири. Трябва да се наблегне върху е, така кварталите в неравностойно положение, качеството на живот, предоставянето на жилища, осигуряването на възможности за настаняване, осигуряването на възможности за ползване на енергийни доставки, така че всички жители да имат някакъв минимум, от който да се ползват. В този доклад трябва да се отразят и предизвикателствата, свързани с околната среда. В градовете това са замърсяване, задръстване и други подобни. Това трябва да се изведе на преден план. След това политиката за сближаване не трябва да се възприема изолирано, а във взаимовръзка с други политики на Европейския съюз. Това може би е политиката по транспорта, екологичната политика, енергийната политика. Тези взаимни връзки между различните политики трябва да бъдат подчертани, за да може да се подхожда цялостно. Трябва да се помисли и за по така категорично извеждане на връзката между селските и градските райони. Освен това, мисля, че трябва да се подходи а, глобално към онези градове и агломерации, конгломерати, които а, така не са откроени някак в а, доклада. Логиката на партньорствата трябва да бъде укрепена, да бъде разширена. Трябва да се привличат хората, които имат отношение към вземането на решение на местно ниво, както и всички, организации на гражданското общество. Аз ще направя доста изменения. Искам също да помислим как да се опрем върху резултатите на програмата за градовете, която даде много добри резултати. Да, добър е докладът, но а, а, мисля, че може да бъде и усъвършенстван. И още веднъж благодаря на господин Влашък. Анолбрихт. Благодаря, Ян Обрихт. Пани Пшеничанца, шани панство, хчам звучи увага на то, че... Благодаря, госпожо председател. Искам да ви обърна внимание на факта, че политиката за градовете е сред редките, е, териториализирани политики, така да се каже, политики с териториално измерение. Другите политики са насочени към определени отрасли климат, транспорт и така нататък. Докато тук при е, политиката за градовете е, ударението е върху териториите. И именно така тази политика е закрепена в договора. Има и друга политика с териториално измерение. Е, при нас, а именно тази за селските райони. И значи, политиката за развитие на селските райони е политика общо европейска. И в този смисъл може да се говори като за общо европейска политика и за политиката за градовете. И тук а, имам а, известно а, разминаване с докладчика, въпреки че сме заедно в една група. Смятам, а, че а, политиката за градовете а, е от компетентността и на държавата, но и от компетентността на Европа. Тоест тя може да бъде предмет на общоевропейска политика. Политиката за градовете се издига и трябва да бъде издигната на общо европейско ниво. Защото в противен случай е, ставаме зависими от това какво правят правителствата в национален мащаб. Ако тази политика е общоевропейска, тогава следва да помислим как да бъде помогнато на градовете, на европейските градове, знайки, че Европейската комисия подготвя програмата Cities of Tomorrow – градовете на бъдещето. Искам да благодаря на господин Влашък за това, че много отблизо следи всичко ставащо по темата на доклада. Защото докладът засяга не само развитието на нашите градове. В него трябва да намери е, място целокупната политика по отношение на градовете и политиката за сближаване. Както от гледна точка на населението, което живее в градовете, така и от гледна точка на администрацията, която управлява тези градове. Следователно, тази връзка трябва да бъде подчертана в доклада. И трябва да бъде приветстван фактът, че докладчикът така отблизо следи основната тема на доклада. Това заслужава нашата подкрепа. Господин Циман. Много благодаря на докладчика. Няколко коментара. Много сте права да посочвате въпроса за координацията на политиките, на политиката за градско развитие и наистина тази координация е много подобрена в настоящия програмен период. Остава обаче въпроса за съдържанието и изпълнението и по какъв начин това може да доведе до устойчиви резултати. Така че трябва да определим цели за периода след 2013 година, като се ангажираме по-сериозно към този период. Прави сте да посочвате, че изборните органи трябва наистина да бъдат ангажирани в процеса на вземане на решение. Но ние трябва да отидем и по-далеч. Вземането на решения означава да бъдем ангажирани и в етапа на планиране на оперативните програми и повишаване на този ангажимент. Държавите членки трябва да се ангажират по отношение на градското развитие като приоритетна област, когато се разработват оперативни програми – и когато се изготвят стратегически планове. Трябва да се подчерта, подчертая тази роля. Има една област, с която не съм изцяло съгласен с вас и това е определението на градски зони. Разбирам проблема с дефинициите, когато искаме да определим тези зони по отношение на размера – но начина по който вие възнамерявате да дефинирате градовете като области, нуждаещи се от подкрепа, ние сме задължени пред дънокопаците. Трябва да им обясним какво означава точно градските зони. Така че, ако изцяло изоставим въпроса с дефинициите, това в никакъв случай няма да е достатъчно. Трябва, напротив, да помислим повече по този въпрос. Може би трябва да говорим с е, експерти от организации за градско развитие. Трябва да намерим практическо решение на този въпрос. И да не говорим единствено за големината на градовете и населението, да излезем с една функционална дефиниция, с една функционална рамка, която ще изясни точно какво разбираме под градски зони. Но също времено това ще ни остави достатъчно възможност за гъвкавост, когато говори за конкретното изпълнение на ниво държави членки. Йоахим Целер. Благодаря, госпожо председател. Колеги, когато излезе доклада по тази инициатива, по въпроса за политиката за градовете и политиката на сближаване, много се радвах, че много се зарадвах, че се занимаваме с тази тема. Много се радвам, че тази тема се обсъжда в парламента. Не мога изцяло да разбера колегите, които изглежда са притеснени от въпроса за това, че градовете влизат в конфликт с развитието на селските райони. Това, което аз съм научил от опита си до този момент, е, че развитието на селските райони и земеделието имат много силно лоби в този парламент и по-скоро градовете са пренебрегнати. И мисля, че това се вижда и от статистическите данни. В сегашния период 6,1% от общите средства на политиката за сближаване се използват за градските райони. Половината от тях се използват за проекти за регенериране в градските и селски райони. И виждате, че селските райони още веднъж се попадат в тази стратегия, в тези суми. Няколко пъти бе спомената стратегията 2020 година и всички амбициозни цели, които са споменати в нея, могат да бъдат постигнати единствено, ако извършим промени в градовете. Иновации, енергийна ефективност, енергопроизводство – намаляване на броя отпадащи от училищата ученици, в областта на сближаването на градската политика с кохезионната политика няма да можем да постигнем своите цели. Има препратка и към регионалните и национални програми и в Германия в момента виждаме, че дори с е, сериозната градска администрация, с силната администрация, много тези политики се организират на държавно ниво, което означава, че понякога има неуспехи. Така че съгласен съм и с предишно изказване, че наистина самите градове трябва да се ангажират. Трябва да, е, да работим на много по-високо ниво на ангажираност. Това е много важен въпрос, който трябва да се отбележи в доклада. Знае, че председателката да знае, че не е, е добре да искам от е, последните изказващи да бъдат кратки, но моля, господин Ламбер. Да, благодаря. Това е един добре балансиран доклад, по мое мнение. Целта в този доклад не е нещо, което ние се опитваме да постигнем тук. Мисля, че трябва да си поставим по-високи изисквания. Това развитие е нова важност за економиката, особено когато мислим за нови развития. Не трябва да забравяме, че трябва да се стремим към експертни знания и така нататък. Например, вземете точка 6. Помислете за начина по който се развиват градовете. Не може това да бъде само в половината от случаите. И това да бъде само на доброволна основа. Казва се, че трябва да има териториален пакт. Какво означава териториален? Значи да се види, че има специфични конкретни ситуации, да се види, че някои градове заемат водеща позиция, и винаги, когато мислим за начина, по който изготвяме програмите, трябва това да си има предвид така че това да може да се направи чрез децентрализация, както в Холандия. Имаме много системи, които изготвят и изпълняват свои собствени програми. Това не трябва да се изключва, просто трябва да се вземе предвид и може би трябва да се помисли за подкрепата на такава една идея. Това е един от примерите в точка 6. След това господин Волсак не стига до Въпросът че тези програми трябва да бъдат на европейско ниво. Но има едни огромни градове и начина по който те се развиват. Това може да се прави по цел трета. Така че тя може да се разшири до 70% и мисля, че това ще бъде един е, важен въпрос, за да може да се споделя опит, да се излиза със съвместни програми. Това би трябвало да бъде вариант на разположение. И накрая трябва да говорим за това какво представлява града. Града сам по себе си или включва цялата, цялата конгломерация наоколо, дали включва целият регион около града. Мисля, че това не е достатъчно ясно от доклада. Ще ми се да работим заедно и да помислим по тези въпроси, да помислим по какъв начин организацията ще промени света. Струва ми се, че може би наистина не отразяваме динамиката на тези процеси, а трябва да ги включим. Последен оратор Войчех. Благодаря, госпожо председател. Искам да подчертая, че нашето разискване относно бъдещата програма за градовете и е, бъдещата програма за селските райони, е, трябва да е, бъде по-единно, по-логично. Всъщност, е, градовете трябва да бъдат интегрирани и са интегрирани в политиката по сближаване, тъй като това, което става там, се отразява и върху условията в селска среда. За в бъдеще, несъмнено, политиката за сближаване има повече доверие, когато говорим за развитието на градовете, най-вече с оглед преодоляване на диспропорциите, за които днес говориха госпожа Крел и господин Олбрихт. Много проблеми има в нашите градски райони, що се отнася до качеството на живота. Без програма за градовете, която е общо европейска, нашите държави членки, а и самите градове не могат да се справят с трудностите. А това, което правим в градовете, има отражение върху ставащото в селските райони. Колкото по-добре са градовете, толкова по-добре ще бъдат и селата. Трябва по-добре да служим на градовете и на селата. Иска ми се е, в много по-висока степен да бъдат обвързани програмите е, за градовете и за селата е, с услугите, които се извършват, доставят в непосредствена близост. Не няма значение дали говорим за услуги или за програми, свързани с инфраструктура или с култура. Е, селата могат да се развиват тогава, когато съответните услуги е, в близост до тях, е, в градовете са достъпни. Ако не постигнем това взаимодействие, двете политики за градовете и за селата ще останат откъснати една от друга и няма да постигнем резултатите, към които се стремим нито в градовете, нито в селата. Дами и панове, за велми конструктивни... Дами и господа, благодаря ви за цялата тази много конструктивна дискусия. Единственото, което бих могъл да добавя е, че да, не всичко е включено в доклада и причината е, че аз е, разполагах само с е, определено пространство, с определен обхват. По отношение на споменаването на петия доклад по сближаването, да, има повече препратки в е, преембюла. Мога да добавя още препратки, за да бъде по-завършено. Също, както каза и Карандели, най-добрите практики, позабаването на програмата за градовете, наистина те присъстват, но винаги могат да бъдат разширени. Може би е грешка, че не разполагате с пълния доклад, за да видите по какъв начин съм смятал, виждал нещата и може би някои неща могат да се направят с изменения. Това би могло да бъде идея за бъдеще, защото не можете да включите всичко в един доклад, ако трябва да спазите определено ограничение. И още нещо дали наистина гледаме нещата всички от една и съща гледна точка. Този доклад е за градовете, за градските аспекти. Не можем тук да включим и селските райони, но може би в бъдеще трябва специално да се заемем точно с това какво се случва в селските райони и по какъв начин то е свързано с градските райони. Може това да бъде отделна тема, но аз също вярвам, че бъдещето на интеграцията е интегрирания подход. И както чух и тук в последното изказване, да, наистина, селските райони зависят от градовете, както и градските територии зависят от това, което ги заобикаля. Така че нека да изчакаме окончателния доклад. Е, надявам се, че всичко ще бъде включено в него. Една от причините, заради които обсъждаме от дълго време този доклад, е, че имаме и много добра информация за него. Председателката, извинявам се много, не ви видях, помислих, че Констанция иска да говори от името на докладчика в сянка от социалистите, но вие сте тук, заповядайте, ако искате думата. Моля да ме извините. Очевидно има някакво недоразумение. Аз е, много харесвам доклада и смятам, че докладчикът е отчел много от коментарите, които аз е, направих преди. Настоявам обаче, трябва да видим как можем да направим това с измененията за утре и как можем да подготвим четири въпроса, които искам да представя сега. На първо място и най-важното, дебата който проведохме за това как да дефинираме градските зони, е нещо, за което според мен трябва да помислим повече. Не бих искал просто да кажа, че това е трудно да се направи заради различните форми, които имаме в Европа. Просто трябва да намерим един подход, да намерим един показател за Европейския съюз. Освен това, искам да наблегна на необходимостта да се ангажират местните органи на власт далеч повече. Много е важно да се види градската политика като нещо, което приема наистина а, инициативите и важно е да намерим схемите за пълно ангажиране на заинтересованите страни, тези, които всъщност изпълняват политиката за градовете на практика. И следващите два въпроса, които смятам, че са от ключово значение, е първо социалната роля на градовете. Поради кризата през последните 2-3 години, Знаем, че неравенството не само бе засилено, но и бедността и социалните затруднения станаха много по-очевидни и това трябва да се посочи. Трябва да се очертаят политики, които ще ни дадат възможност чрез политиката за градовете да се насочим към повече интегриране по-сериозно приобщаване на тези сегменти от населението, които са в затруднено положение. И накрая, по въпроса за устойчивостта. От критично значение за стратегията Европа 2020 година. Не смятам, че задължително има връзка между политиката за градските и селските райони, но бих казал, че градовете трябва наистина да завземат все по-малко земеделска земя при своето разширяване. Тоест, необходимо е да имаме проекти за регенериране, а не проекти за разширяване на градовете. Така че да, с устойчив градски транспорт, възобновяема енергия, всички тези въпроси, които останалите ориатори споменаха. Председателката, много благодаря. Нека да вземем сега решение, че 15 април, 12 часа на обяд, ще бъде срока за внасяне на изменения. Сега преминаваме към Елиоро с два доклада. Давам ви думата. Няма да разполагате с цялото време, ще се наложи да бъдете кратка отново. Благодаря, госпожо председател. На 14 декември миналата година комисарят по данъчните въпроси съобщи, че е прият доклада на комисията за режима Октруа де мер т.е. пристанищни такси в е, островни територии, през океански територии на Франция, особено Мартиника и така нататък. Това бе резултата от представенето на междинен доклад на Франция. Предложението на комисията всъщност даде зелена светлина на решение на съвета, който днес ни занимава за много продукти от Гвиана в по-голямата си част и те са обект на нашето внимание днес. Този списък се вписва по смисъла на член 349 член от учредителните договори, договорите за функциониране на Евросъюза, а именно инициатива на комисията и след това одобрение на Европарламента за структурни промени или структурни действия в презокеанските територии. Това е стара всъщност система от векове съществува такава. От няколко века обаче местните власти регламентират управлението на този вид износ. От 1992 година има решение на Европейският съвет, по силата на който тази такса, този данък се прилага и към местните продукти, не само към внасяните, с оглед на равнопоставеността и липсата на дискриминация. Това естествено се отразява и на данъчният режим и на 1 януари 2004 година бива взето решение за 10 годишно удължаване на това решение, свързано, както вече казахме, и с местните продукти, с оглед предимно на развитието на най-отдалечените региони. По силата на това решение, по-низкият ДДС бива използван за финансиране на местни проекти, именно по силата на този режим. Възлиза на 35-48% от местния бюджет този данъчен сбор. Следователно, ние сме за неговото просъществуване. Защо? Защото подпомага развитието на местните общества или съобщества и им дава възможност да диверсифицират източниците си на финансиране. Освен това, данъчното данъчният режим и съответните изключения представляват по силата на решението на съвета начин за предпазване и опазване всъщност на местната економика, както и за нейното стабилизиране не само на френските презокеански е, територии, а изобщо на Евросъюза и неговите крайно отдалечени региони, където понякога безработицата достига до 30%. Следова Следователно бих искал да се обърна към колегите с молба да започнат вече да мислят за периода след 2013 година, когато всъщност ще изтече срока на това разрешение, за да потърсим нов начин за подпомагане на този съществуващ в момента механизъм, за да не увисне изведнъж в едно вакуумно пространство съответната местна економика и всичко свързано с нея поминък и така нататък. Ето това са моите бележки. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата сега на Морис Понка. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Ели за неговия доклад относно пристанищните такси. Става дума за техническа ревизия на приложение на решението на съвета, което позволява отвъд морските територии на Франция да налагат различни такси а, на продукти, при продукти, а, които са местно производство и а, такива, които идват от други държави членки или от метрополията Франция. Това е свързано с потребностите на отвъдморските територии. Както знаете, това са европейски територии е, за да е, се преодолее спецификата на тяхното положение, тяхната отдалеченост, съветът може да приема е, конкретни специфични решения на основание член 349 от договора за Европейския съюз. това е и причината за конкретните мерки. Е, целта е да се е, стимулира в крайна сметка развитието на тези отвъдморски територии. Благодаря, госпожо председател. Е, Благодаря, Патрис Тиролин. Благодаря. Благодаря на колегата Оро за това, че направи историческа справка за навъвеждането на тези пристанищни такси в островните територии. Това не е първият път, по който говорим и по който ще говорим изобщо по тези въпроси. До 2014 година ще въжи настоящият ни режим на освобождаване от като така нареченото октроадомер, след което ще трябва да предоговорим нещата. Разбира се, това ще има отражение върху конкурентно способността на тези територии, именно по силата на този член 349. Не само конкурентно способността, а и финансовата организация, тъй като тази финансова организация в момента дава право на съответни социални облаги. Ето за това това бе обсъждано надълго и на широко между Франция, през океанските територии и комисията. Нещата не бива повече да бъдат забавяни и за това групата на социалистите и демократите ще се въздържи от внасяне на изменения към това, тази проекта резолюция. Благодаря. Роман Манеско не е тук, не знае Катрин Грез дали желая думата. Някой друг е, иска ли да се изкаже по този въпрос? Ако не, можем да приключим дискусията. Искам да ви информирам, че срока за внасяне на изменения, всъщност предлагам срок 20 април 12 часа на обяд. Моля да си запишете 20 април. Сега преминаваме към следващия доклад от Ели Оро. Специфични мерки за селското стопанство най-отдалечените райони на Съюза. Елиоро, имате думата. Испанските, френските и португалските острови в Атлантика и в други морски територии са тъй наречените ултрапериферни региони на Европейския съюз. Те са 7 на, бой, на брой. 30 години бяха необходими, за да се приеме конкретна нормативна уредба за по-добра интеграция на тези региони в Европейската общност. Тази уредба бе е, консолидирана от Амстердамския договор от е, член е, 292 на Амстердамския договор, както и от член 349 от договора от Лисабон. Всъщност, тук се взеха предвид постоянните ограничения, които спъват ултрапериферните региони и ги поставят в особено положение в рамките на Европейския съюз. А това оправдава прилагането на специфични мерки. През 1989 година бяха взети първите конкретни мерки е, за такива региони чрез е, е, специфичната оперативна програма ПОСЕЙ, която бе ориентирана към селско-стопанската сфера. Идеята бе възприета и от член 349 на Лисабонския договор. Този текст се допълва от съответните линии на член 42 и член 43 на Лисабонския договор и това трябва да бъде правното основание за по-нататъчната уредба. Всъщност на нашата комисия се дава водеща роля в проучването и анализа на всички текстове в тази връзка. Да, тези най- отдалечени региони имат специфика и селското стопанство е част от тази специфика. В какъв смисъл? На първо място това е двигател на социално развитие на региона, създава трудова заетост и от друга страна е, селското стопанство и неговото диверсифициране влиза в веригата на хранителното обезпечаване. Ето за това е толкова важно тези НОР, най-удалечени региони, изолирани често остро, островни да бъдат считани за европейски територии. Какви са целите? Целите са да се постигне хранителна самодостатъчност за тези най-отдалечени региони. Стратегията за развитие свързана с стратегията за хранително самообезпечаване, са свързани с вноса и износа на земеделски продукти както и с вида земеделие, което се практикува там. Тоест, трябва да е пределно ясно, че не бива да заместваме просто бананите, захарта или рома с някакъв друг вид производство. Става дума просто за диверсификация, а не за изместване на тези традиционни отрасли, които продължават да се развиват добре. Това ще ни позволи не само да поддържаме, а и да увеличим нашата конкурентно способност на европейския пазар, особено в конкуренция с латиноамериканските и другите страни от Карибския и Тухоокеанския басейн. Ето за това продуктите, земеделските продукти от традиционните отрасли трябва да бъдат разпределяни по квотите или дяла на пазара, трябва да бъдат възможно най-равнопоставено разпределени между местните производители. От 89 година до днес бихме могли да окачествим като положителен напредък, така както можем да прочетем в отчетите на Сметната палата, както и на докладите по въпроса на Европейската комисия те окачествяват като гъвкав управленският модел и като успешен неговият резултат. Така че аз като докладчик искам да подчертая, че Европейската комисия следва да да възлага изработването на оценки за въздействие винаги когато се възнамерява подписване на международен търговски договор. Целите трябва да са по-ясно очертани и да отчитат предизвикателствата пред най-отдалечените региони. Затова аз предлагам една специфична цел, една специфична цел, която да бъде насочена към развитието на местното земеделско производство и ограничаване на вноса. Това ще подпомогне традиционните отрасли, от които които цитирах производство на банани, както и изобщо на цялото замеделие, което от 2007 година е изложено на всякакъв вид конкуренция. За това са, разбира се, необходими просветни кампании, програми за обучение, за това как може да се развие устойчиво селско стопанство или с, с подчертана добавена стойност. Това Това е част от програмата ПЗИ, ПОЗЕИ, която очертава приоритетите за най-отдалечените региони. И така и на последно място искам да подчертая необходимостта от гласност и прозрачност, за да могат местните компетентни власти да имат достатъчно широк достъп и да, достатъчно широко участие в тази местна управленска програма Ползей. Те по този начин ще могат да се нагърбят с съответстващата им отговорност и на свой ред да информират останалите държави членки и е, Европейската комисия за мерките, които предприемат. Програмата ПОЗЕЙ трябва да бъде оценявана редовно, тъй като е свързана с останалите програми, които в момента са, се изпълняват. Виждате, значи, колеги, че съм приготвил много предложения за изменения. Разбира се, съм готов да разговарям, да обсъждам, да правя, ако се налагат промени много добре дошли са всички ваши мнения и бележки, за да може всички заедно да изработим възможно най- добър текст. Благодаря. Благодаря. Сега преминаваме към докладчиците в сянка. Благодаря, госпожо председател. Искам най-напред да поздравя господин Ели Ларо за работата му и най-вече за така силната воля, която прояви да ни представи един добър документ. Искам да кажа, че изразявам съгласие с този документ. И вземам предвид множеството бележки, които той направи. Без да се повтарям, започвам със следното. Преди около година тук в комисията Разисквахме е, проект за изменение на този регламент, е, свързан с технически аспекти. В известен смисъл е, регламента трябваше да бъде преразгледан. На времето приехме с много голямо мнозинство един доклад, който беше отхвърлен от комисията с мотива, че поставяме въпроси е, е, свързани с продуктите от Канарските острови, виното от Мадейра и прочи, е, което е, е предмет на общата ревизия на регламента за програмата по СЕЙ и не следва да бъдат поставени тези въпроси, ни каза комисията сега. Добре, доста време мина и чакаме все още тази обща ревизия. Може би следва да бъдат проведени преговори. И сега комисията да не може да ни казва, че поставяме въпроси, които вече сме поставили. Това ни създава огромни проблеми. Мисля, че сега е идеалният момент да се обсъждат въпросите, сложени на масата. Позей съществува от 90-те години и тук а, е, говорим за много малки пазари а, е, с много специфични характеристики. Е, казва се, че понякога те са незначителни. Е, не трябва да стреляме с уръдие по мухите, но а, понякога имам впечатлението, че комисията малко е видоизменила първоначалната концепция и сега мухите ще съборят уръдието em causa o funcionamento do mercado. Пазара на специфичните е, продукти имат своето място. специфичните продукти на тези най-отдалечени е, региони имат своето място. Аз не разбирам Е, защо трябва да се решават проблемите едва след като възникнат. Мисля, е, че е, комисията настояваше на един мотив, според който преработените, трансформираните продукти чрез помощ по програмата по СЕИ не трябва да бъдат изнасени към други държави членки на Съюза или към трети страни. Освен ако а, не се опираме върху средните нива на износа за 89, 90, 91 година. Сега, тук мисля, че не разбирам този аргумент. Комисията се оправдава с това, че има възможност за трафик. Аз не мисля, че това, което изнасят най-отдалечените региони, може да срине пазара на другите европейски държави. Аз не разбирам защо производството и в най-отдалечените региони да не може да се развива? Защо комисията следва да ограничава това производство и работата на предприятията в тези региони към обема от 89, 90, 91 година? Всъщност, трябва да вземем предвид действителността такава каквато е сега. И минимално справедливият обем за предприятията. Трябва е, износът на продукти да бъде направен по-гъвкав. Имам предвид продуктите, е, които са преработени е, със средства по програмата по ЗЕИ. Би трябвало комисията да приема средния обем за последните три години. За мен това е основното в разискванията. Има и друг въпрос, който със сигурност ще имаме възможност да обсъдим с докладчика. Тук имаме на своя страна и всички членове на парламента от тези региони. Е, трябва да отстояваме общи позиции. Това сме се старали да правим до сега и се надявам, че ще продължим да го правим и по този въпрос, и по всички други въпроси, свързани е, с действителността на е, ултрапериферните региони. Благодаря, Патрис Делгио. Скъпи колеги, позволете отново да поздравя Елиоро за чудесния доклад, където много точно посочва трудностите, които, пред които е изправена нашата програма и които се отразяват винаги в оценъчните доклади. Като представител на групата на социалистите и демократите, аз съм за процедура за повече, по-широко допитване до местните власти за изпълнение на Женевските споразумения, както постанови парламента, както и за търсенето на диверсификация. Бих искал обаче да подчертая няколко въпроса, които вече бяха всъщност зачекнати по време на предходния ни дебат. Бих искал да се предвиди възможността за, за механизъм, който да се прилага към Мало и Мадейрските острови, тъй като в момента е сложно за в бъдеще обаче се бих посочил необходимостта от делегирани актове, с които комисията да оперира. Така, Организацията ще бъде по-гъвкава, когато става дума за използване на всички възможности на специалните данъчни и митнически режими. Един от главните, една от главните трудности, свързани с освояването на фондовете, е така нареченото префинансирането. Може да бъде национално правомощие, но би могло да има и европейско измерение, за да има гаранция гаранция за префинансиране от банков източник. В крайна сметка, смятам, виждам всъщност нали, как след три години този текст отново ще се върне в парламента, за да се обсъдят митническите режими на нови продукти, а не само на традиционните, които ни занимават сега. Благодаря. Благодаря. Поздрав... Поздравления на докладчика за чудесно свършената работа. Има много положителни елементи, които се ползват с подкрепата на нашата група. Бих искал обаче да подчертая и това, което не можем да подкрепим. На първо място смятаме, че изходната позиция трябва да бъде свързана с това, което спомена колегата Крел по време на гласуването. Нашата работа трябва да не излиза от нашите собствени правомощия и прерогативи. А тук виждам няколко такива, които надхвърлят нашите правомощия. Какво имам предвид? Първо, изменение номер 5. Там се цитира споразумението за, банана, за бананите – и според нас това не е в правомощията на Комисията по регионално развитие. После, нещо друго. Приложението, за него говорим отдавна, но то пак не е част от нашите правомощия, освен ако не искаме да продължим да правим това, което правим от години, без всъщност голям резултат. По въпроса сега за бюджета и за специалния бюджетен режим за презокеанските територии приветствам това, тъй като Мало съвсем наскоро ще се присъедини към тези най-отдалечени региони. Бюджетните пера обаче са различни. Ако Франция увеличи, то тогава трябва да се намали бюджетната линия за плащания в областта на селското стопанство. Това обаче пак не е наша работа. Това попада в правомощията на Комисията по селско стопанство. Освен тези критики, други няма. Благодаря. Луиш, благодаря. Искам да благодаря на колегите Ларо, Ташейра и останалите, които се изказаха. Вече прекрасно бяха разяснени спецификите на програмата за най-отдалечените региони. Тук, ако говорихме за региони в центъра на Европа, нямаше да има смисъл да се говори, тъй като огромната част от регионите, разположени в центъра на Съюза, са конкурентоспособни. те могат да пласират продукцията си тук говорим за територии, които се намират или в Атлантическия океан, или направо на други континенти, по-близо до други континенти. И е, има проблеми, свързани с тяхното отстояние, които могат да бъдат е, преодолени единствено чрез специално предназначени за тази цел мерки. Най-вече е, в сферата на селското стопанство. Това е от основно значение, тъй като е, в Съюза е, действа един основен принцип равенство на шансовете. Той трябва да бъде прилаган и тук към гражданите на тези тези региони. Те трябва да бъдат поставени на равна нога с гражданите на другите райони на Съюза и трябва да им се даде възможност за активно участие във вътрешния пазар. Това предлагам на колегата, който каза, че не разбира много добре защо при е, внос или износ е, от тези региони е, се отпуска финансова помощ. Ами, ние не можем да преработваме продуктите и да ги продаваме като другите региони. Ние биваме ограничени в тези си действия, в тази си дейност от е, своята отдалеченост. Имаме нужда от специфично подпомагане, е, за да можем да се включим в общия пазар. Е, именно това се стреми да постигне и комисаря Барние. Той е възложил проучване, което да очертае пътищата за по-широка интеграция на тези региони в общия пазар. Е, трябва също да бъдат приспособени програмите към потребностите и е, да се осъвременяват е, година за година. Вижте, ние не се ползваме от равнопоставено третиране. когато има някой път търговско споразумение, то може много отрицателно да се отрази върху тези най-удалечени региони, ако не се направи необходимата оценка на въздействието. За това е необходимо да съществува механизъм за оценка. И за тази цел трябва да се е, помисли как да бъде видоизменена общата селскостопанска политика. От 2015 година отпадат някои квоти, отпадат някои преференции и тук трябва да се помисли. Тези промени са огромни и трябва да се направи оценка за въздействието на тези предвиждани промени. Значи, с това искам да е, изчерпя изказването си, но е, със сигурност е, ще чуем и други интересни съображения в този дух. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на господин Ларо за неговия доклад. Той е изчерпателен и съдържа доста нови акценти от гледна точка на общата селско-стопанска политика и значението и за най-отдалечените региони. Най-напред искам да очертая някои положителни аспекти, а именно понятието за продоволствена сигурност. По-голямото самозадоволяване, самоиздръжка с цел намаляване обема на вноса. Второто, което ми се струва от особено значение в доклада, е защитата на е, традиционното производство. Е, сега колегата от Финландия е, говори за бананите, но това не е единственото производство. Миналата седмица имахме посещение от дребни производители на Ром. Там има много голяма конкуренция от Гватемала и Перу. А от друга страна, много е нелоялна и конкуренцията на Съединените щати които внасят в тези региони ром от Пуерто Рико. Трябва много да внимаваме. Също много ми допадна новаторската идея местните изборни служители да бъдат привлечени към изпълнението на програмата по ЗЕЙ. Ако ми позволите, обаче ще добавя два елемента. Зная, че те не са лесни за разискване, Трудно е да се говори обаче за селско стопанство в най-отдалечените региони, без да се говори за измененията в климата и за ограничаването на емисиите на въглероден двуокис. Значи това е добре да се включи в доклада. Също така, може би е, ще внеса е, едно изменение, изменение е, в духа на повишаване на качеството на традиционните продукти. Това са двете ми бележки, иначе искам да благодаря още веднъж на господин Ларо. Господин Ларо, не знае дали искате да вземете думата сега. Euh, Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Е, естествено, техните е, изложения ще позволят да обогатя текста. Напълно споделям казаното от колегите Алварес, Терсиера относно износа на продуктите, проблемите с млякото, което може да бъде продавано в други отвъдморски региони и смятам, че, че това е напълно възможно. Искам да благодаря и на колегата Кайзе за нейното изказване. Е, мисля, че наистина трябва да се наблегне върху качеството на продуктите е, и е, качеството въобще не бива да бъде забравено. Що се отнася до компетентността на нашата комисия, въпрос поставен от колегата Валднер. Мисля, че трябва добре да се схване същината на член 349 от Лисабонския договор. Този текст придава а, конкретна роля на нашата комисия, Комисията за регионално развитие. А, това е водеща роля в а, определени а, е, те а, сфери, а, доколкото става дума за материя по член 349. Няма значение дали говорим за селско стопанство или за международни търговски споразумения. Член 349 в тези случаи дава водеща роля на нашата комисия. И е, не би трябвало да е, бягаме от своята отговорност, когато разискваме тези проблеми. Това исках да допълня. Благодаря на всички колеги за изказванията. Готов съм сега е, да анализирам всички изменения, които те биха внесли, за да стигнем до крайния текст. Uh, Благодаря. Срок за внасяне на измененията 15 април, 12 часа на обяд. Искам да използвам също възможността да помоля колегите от Франция, Португалия и Испания, които представляват държави членки, имащи такива най-отдалечени райони. Някъде около лятото или преди това трябва да направим някакво мини изслушване, защото повечето от комисиите никога не са имали възможност да разберат точно каква е нашата отговорност във връзка с най-отдалечените региони. И може би знаете, че в Европейската комисия това е Генерална дирекция по регионална политика, която си има своя собствена стратегия в регионалната политика. Трябва да мислим за бъдещето, трябва да разбираме по-добре потребностите и предизвикателствата, така че с е, координаторите ще се опитаме да подготвим нещата, за да сме готови, когато вземаме решение. С това искам да прекратя заседанието до обяд. Последните няколко минути, които ни остават, искам да използваме за заседание на координаторите по-малко от 10 минути. Моля координаторите да останат, всички останали да напуснат възможно най-бързо залата